Добро утро! Нека започнем с втория ден от работата на Комисията по правата на човека. Имаме доклад от представителя на Европейския омбудсман за Фронтекс. Изключително ми е приятно да представя в тази комисия госпожа Орайли, която е омбудсмана на Европейския съюз. Е, нашата комисия всъщност е под комисия, както и тази по отбраната. Ние сме под комисия на комисията за външни работи и за съжаление можем да обсъждаме само нарушения на правата на човека извън ЕСЕ. Е. Би било много по-добре ако имахме а, една същинска пълноправна комисия по правата на човека, за да можем да разглеждаме нарушения в и извън Европейския съюз, в края на този мандат на парламента няма да можем да променим нищо, но щях щяхме да имаме много по-голяма тежест и да има по-голяма тежест тази комисия, но така стоят нещата сега. Нашата комисия по правата на човека през 2010-2011 година бе натоварена с съставянето на становище по новия мандат на Frontex. Това бе поискане на комисията. И когато проведохме дебата, ние бяхме удивени, ако позволите този израз, че има агенция в Европейския съюз, която не носи никаква отговорност да се очита редовно пред парламента, няма политика по отношение на данните. И от първите разговори, отговори, които получих, разбрах, че няма отношение към правата на човека и нямаме права да ги контролираме. Така че преди няколко години бе такова състоянието. Комисията Либе а, доразви тази тематика и сега имаме правомощия по силата на която Frontex трябва редовно да докладват, имат служител, който отговаря за правата на човека и имат съвещателен орган, състоящ се от а, агенции и а, представители от ОНЕ. Продължавам с темата. Ще кажа, че сме запознати с изследвания на НПО, които следят работата на Фронтекс. Има мисии по гранична охрана. Има случаи на тежки нарушения, но няма яснота за това кой носи отговорност. Така че такава е нашата ежедневна работа в областта на правата на човека. Фронтекс действа в и из отвъд границата на ЕС и по тази причина можем да упражняваме контрол. Работили сме и по а, един доклад и сега ще изслушаме какви препоръки имате вие. Нашата комисия може да провежда и изследвания и сме възложили на професор Елспет Гилд, която е тук, да направи едно такова проучване за актуалните предизвикателства, свързани с международното право в областта на бежанците и а, Областите на сътрудничество между ЕСЕ и Върховния комисариат на ООН по беженците. И така, мисля, че можем сега да ви дадем думата, за да направите своето изложение, след което ще продължим с разисквания. Госпожо Орейли, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересната предистория, която споделихте и за опитите ви да се справите с този а, въпрос. Мисля, че това допринасяте за доверието в Европейския съюз. Следва да се вглеждаме в собственото си поведение, а не само в това на страните извън ЕСЕ. Най-искрено ви благодаря, почитаеми депутати. Благодаря за възможността да се спра на специалния доклад. След една един обстоен преглед от страна на а, омбудсмана за дейността на Фронтекс. Фронтекс отказаха да приемат а, моята препоръка, за да създадат механизъм за жалбоподаване. Ако такъв механизъм бъде а, използван, той би спомогнал за преодоляване на проблемите но а, още по-важното е, че той би спомогнал да се съобразяваме с хартата и Фронтекс, както всяка друга агенция на ЕСЕ трябва да съблюдава неговите разпоредби. Зная, че въпроса за миграцията много сериозно притеснява всички ни. От миналия октомври, миналата година 360 жени, деца и мъже се отдавиха по крайбрежието на Европа на малкия остров Лампедуза. Лампедуза е свързан с чудесния роман Гепардът на Джузепе де Лампедуза, който разказва за тежката битка на аристокрацията в Сицилия с социалните промени през 19 век. Е, Лампедуза сега е съсредоточен на битката на Европейския съюз през 21 век с социалните и економическите причини, които принуждават толкова много хора да рискуват живота си. Поне 20 000 души са загинали през изминалите 20 години в опит да достигнат брега на Европа. Много повече са загинали в морската широко нашите територии, напускайки домовете си. Председателят Шулц каза миналата година, че Лампедуза е повратна точка в миграционната политика на Европейския съюз. Това е и темата на моя специален, специален доклад след като беше направено проучване на съответствието на действията на Frontex с хартата за основните права, трябва съвсем в началото да кажа, че сътрудничеството ми с Frontex беше отлично и се надявам, че различията между нас ще бъдат преодоляни и те се нуждаят от активната намеса на парламента. и миграцията, предизвикателствата, свързани с нелегалната миграция, изправят Европейския съюз пред тежки задачи. Има напрежение между легитимните интереси по контролиране на миграцията и хуманитарната нужда да се предостави по закрила и да се обработват молбите за беженски статут. Много трудно е да се намери баланс между тези два въпроса. Чрез регламента от 2011 година Фронтек сега трябва да действа съобразно хартата в хода на своята работа. Освен това от него се очаква да предприеме административни мерки за съответствие и да извършва контрол. Тези мерки включва създа... разработването на етичен кодекс, назначаването на служител по основните права и изграждането на съвещателен орган. Това са все стъпки, които можем да приветствам. През март 2012 Европейския омбудсман професор Диамандурус започна проучване по собствена инициатива Относно съблюдаването на хартата и регламента от 2011 установихме, че Фронтекс напредва в разумни граници по отношение на съответствието, но също така установихме, че организацията не разполага с механизъм за справяне с отделни случаи на нарушения. Нямат вътрешен механизъм за жалбоподаване, което за нас е сериозен пропуск в уредбата за Frontex. Липсата на такъв механизъм означава, че Frontex не може да бъде изцяло наясно с жалбите по отношение на неговата работа за да, и няма да може да се справя с такива жалби без посредничество. Този вид нарушения следователно остават незабелязани и неразрешени. Препоръчваме Frontex да въведе механизъм за директно а, обработка на жалби. За съжаление обаче Frontex реши да не приеме тази наша препоръка. Те казват, че е, изолираните инциденти са всъщност в правомощията на отделната държава членка, на чиято територия а, са настъпили и съответно няма отговорност. А съвета на Европа нарича това като опасна нагласа, която може да доведе а, до прехвърляне на отговорността. Аз не приемам а, факта, че Фронтекс не носи отговорност за действията на служители, а, които а, работят под егидата на Фронтекс. Не е приемливо Фронтекс да не носи отговорност. Приемам позицията на Фронтекс, че много малко от нейните служители извършват оперативна дейност, но в същото време разделението на отговорностите не е ясно. Факт е, че има множество служители, които са командировани от държавите членки, които работят под егидата на Frontex и действат под, от името на Европейския съюз. Тези, които са засегнати а, от лица, носещи зна, знаците на Frontex, смятат, а, че те всъщност а, действат по указания на Frontex. Тези лица обикновенно са в неизгодно положение. Те представляват ужасени, оплашени хора, които не могат да се справят с сложното разпределение на отговорности и Frontex всъщност се явява на предната линия, що се отнася до подаването на жалби. Тук има един много важен принцип. Всеки, който е служител и работи под егидата на Европейския съюз и носи съответните обозначителни знаци, всъщност трябва да е подочетен и отговорен пред европейските институции. Предвид трагедията в Лампедуза и другите хуманитарни катастрофални случаи по границите на Европейския съюз е нужно да бъдат предприяти спешни мерки. Комисията много добре знаят, че правата завишат от мерките за защита, които трябва да са реалност, трябва да са плод на ефективен механизъм. И в заключение ви призовавам за помощ, призовавам ви да използвате своите правомощия, да изискате от Frontex да въведе механизми, които да гарантират, че лица, които са подали жалба за нарушаване на техните права, ще бъдат третирани с достоинство и техните случаи ще бъдат обстойно разгледани. Благодаря. Thank you very much, Madam O'Reilly. Благодаря много, госпожо Орайли. Искам също така да кажа, че представители от Frontex също в залата. Добре дошли офиса им в Брюксел. А, не сме предвидили да вземете отношение по време на нашето изслушване, но ако желаете, ще го направим. Още нещо, което искам да добавя. А, имахме представител от а, звеното за човешките права в Frontex а, в, по време на нашето заседание миналата година. Очутващо беше, когато казахте, че Frontex не е приел вашата препоръка. А вие изнесохте доводи защо би било полезна тази препоръка, как е част от дейността на агенцията. Какво проистича от този отказ за препоръката? Разбира се, ние можем да ви подкрепим, но вие, ако като а, омбудсман имате такава препоръка, кой може да реши, че Фронтекс трябва да се съобрази с тази препоръка, госпожа Орайли. Аз а, изнесох моят доклад и в комисията по петиции. Те на свой ред а, го разгледаха и подготвят доклад по моя доклад, така че въпросът е дали това може да се случи до края на този мандат. или в следващия и тогава парламента ще има възможност да разгледа доклада от комисията по петиции да го приеме или не съответно. Както знаем, агенциите и други институции реагират и отговарят на натиск. И затова е много важно за мен като омбудсман, когато една институция не приема препоръка отправена от мен, да имам възможност да се обърна към парламента и да потърся подкрепата на парламента, за да може тази препоръка да се приеме. Фронтекс доста далеч стигна по отношение на човешките права, но явно това е момента, от който не отстъпват. А, те твърдят, че веднъж след като е а, започнала една операция, макар да е координирана от Frontex, а, самите а, нарушения на човешките права са на ниво държави членки, защото служителите са от държавите членки. Но а, все пак, а, при положение, че става въпрос за а, акредитирани служители от Frontex, Frontex, операцията се координира от Frontex, така че е нормално хората да имат някакъв механизъм а, към отношение на който да отправят оплакванията си и жалбите си. Според мен, когато има оплаквания и жалби, е един от плюсовете за това как оперира една институция или агенция, как избира добри практики е всъщност именно от самите жалби и оплаквания. Така тя разбира кога се справя добре. Но това го говорихме с вас преди да започнем а, тук а, нашето, а, нашата официална среща заседание. Говорихме с вас, че има доста а, предаване и препокриване на отговорностите. А, като разгледаме мисията на Frontex, ще видим, че става въпрос за това, че Frontex планира, организира и координира и така нататък операциите. Тоест вижда се, че те всъщност извършват всичко, но когато възникнат проблеми, дори на вебсайта си, те казват, че са изпратили служители, които работят под контрола и командата на местните а, власти. Те а, носят а, а, лепенки и а, символи, удостоверяващи а, това, че принадлежат към операция на Frontex, но а, отново са служители на местните а, агенции. Да речем, ако има нарушение в а, Гърция, Фронтекс може да се обърне към а, местните власти и да помоли за разследване, но ако от гръцка страна казват всичко е наред, а, до там спира а, всичко това. А когато журналистите, а, да речем, повдигнат някакъв въпрос, гръцките власти могат да кажат, ами говорете с Фронтекс. Така че смятам, че по този начин мога да се, да, може да се поеме по-голяма отговорност за дейностите на хората, които ги извършват. Благодаря ви за това пояснение. Мисля, че ако не успеем да получим доклада от комисия петиции а, в този мандат, определено ще продължим в следващия. През юни има среща на високо равнище, на която ще чуем а, какви са постигнатите задачи а, от работната група, по, създадена по повод на Лампедуза. Трябва да кажа, че не виждам промяна а, такава, каквато а, е посочил нашият а, председател господин Шулц. А, мисля, че продължават нещата така, както и преди, но чувам, че гръцкото председателство ще има основен приоритет а, по повод на миграцията и неправомерното пресичане на граници и доколкото разбирам, те искат да го вържат с морската стратегия. Тоест, в смисъл на в този смисъл мисля, че като че ли продължава затварянето на, а, на границите ни, като, а, като че ли се окупаваме и няма промяна в а, тази посока. В този смисъл ви благодаря за това, което представихте пред нас. Нека продължим сега така. Да чуем основните заключения от изследването и после ще е, помолим Европейската комисия, Генерална дирекция вътрешни работи, да коментира и двете представения. Професор Елцпет Гилд ще се изкаже сега по изследването за настоящите предизвикателства в международното беженско право, е, европейските политики, европейското сътрудничество с ООН. Е, тук става въпрос за проект на това изследване, така че ако има коментари и въпроси от страна на членовете на нашата комисия, те също могат да бъдат включени. Но въпреки това имаме и публикация която ще намерите във вашите материали. Госпожо Гилт. Благодаря много, госпожо а, председател. Чест е за мен, че съм сред вас и а, да говоря след а, госпожа Орайли, която направи изключително голям принос към темата, а, която изследвам аз. И смятам, че ам, препоръките на омбудсмана по отношение на мерките за справяне а, пасват много добре с проблемите, които ще засегна по отношение на настоящите предизвикателства за международното беженско право. А, имам и PowerPoint презентация, ако може да я видим. Това е публикацията. И разбира се, бихме включили и други теми, които вие считате за изключително важни. Рамката за международната защита на бежанците е сложна и а, става въпрос за поле, в което има различни нива на задължение. Включил съм този екран, основно за да ви покажа колко дълбоко стигат нашите задължения по отношение на човешките права в Европейския съюз във връзка с защитата на бежанците. Имаме конвенцията за бежанците, която очертава задължението на невръщане от 1958 година и 67 протокол уточнява от 1951 година, извинявайте. А, също така имаме и Хартата за човешките права на ООН, където се включва забраната за насилие, за изтезание и също така и забраната за връщане към изтезание. Конвенцията на ООН срещу изтезанията, там се забранява връщането на лице в държава, където има изтезания. Европейската конвенция за човешките права, регионалното ниво, където се забранява връщането на лице, където има висок риск на, от унизително поведение и отношение. Член 18, където се гарантира правото на обежище и член 19, където се забранява връщане на място, където има преследване и изтезание. Определят се и правилата в Европейския съюз, които отразяват всички тези международни задължения, приети от държавите членки. В такъв един богат свят от задължения за а, международна защита, защо стоят все още пред нас толкова предизвикателства? И сега преминавам към проблема за предоставяне на защита. Няма да се очудите и смятам и, че след казаното от госпожа Орайли а, за неохотата от страна на Фронтекс дори да разгледа възможността за такъв механизъм, държавите членки показаха също очудваща неготовност да предоставят защита на лица, които имат нужда от защита и са предприяти редица мерки и са намерени е, редица начини да се избегнат тези отговорности. Първият въпрос, който е изключително труден политически, такъв е въпросът за разселването на бежанците и лицата, с нужда от международна защита в рамките на Европейския съюз. Както много добре знаете, тук в Европейския парламент има редица малки държави членки, които приемат голям брой молби за обежище в сравнение с тяхното население. Този проблем съществува в Европейския съюз повече от 30 години и а, се опитва опитваме да намерим механизъм поне за тази част от беженците, които искат да се преместят в друга държава, но това е изключително трудно. А, Висшият представител на ОНЕ за човешките права а, отправи молба да се приемат поне 30 000 сирийски а, а, бежанци, които, а, доколкото разбирам сега, дори умират в а, околните държави по време на зимата. Но а, отговорът на тази молба е изключително незадоволителен а, според а, ООН и а, офиса на Висшия представител по човешките права. Защо тази част от а, света не а, желая да е, помогне за решаване на проблем толкова е, близо до нашите граници. Показва всичко това и пред международната общност липса на солидарност, липса на последователност спрямо е, външната и вътрешна политика по отношение на бежанците в Европейския съюз. Имаме е, спонтанно пристигащи и на тази тема ще се върна след малко, защото именно там е проблематична ролята на Frontex и а, сирийците, които вече са в Европейския съюз, а, преди да започне а, гражданската война там. Темите засегнати от госпожа Орайли – управлението на границите в Европейския съюз представлява проблем за начина по който Европейския съюз и държавите членки изпълняват всички тези задължения, с които започнах. Задължения към международната общност по отношение на защитата на бежанците. На първо място имаме кодекса, визовия кодекс и този за Шенген. Всички държави по происход с едно изключение, са част от черния списък а, в Шенген. Тоест, тези бежанци няма как да пристигнат в Европейския съюз без виза, но в Шенгенския кодекс няма разпоредби за издаване на визи за търсещи убежище. Шенгенския кодекс не предвижда такива разпоредби и прилагането му, което също а, трябва да е част от работата на Frontex, няма механизъм за търсещите обежище да пристигнат в границите на Европейския съюз. И така, дейностите на Frontex са такива, че трябва да отчетат а, граничната политиката на а, Европейския съюз за защита на границите, но няма врати за приемане на бежанци. И ако разгледаме координираните програми на Frontex, било то в Атлантическия океан, в гръцко-турската граница или в Средиземноморието, ще видим едно събиране на, в една група на бежанци, лица, нуждащи се от международна защита и общата категория на незаконни мигранти с една обща цел да се предотврати навлизането на тези лица в границите на Европейския съюз. Тази политика, която беше особено а, силно подчертана от Европейския съд за човешките права в едно от последните му решения а, срещу Италия, е една много силна червена светлина за останата част от света, че Европейския съюз не спазва всички тези задължения по етика международната общност, които очертах в първия си екран. Операциите на Frontex в Гърция и България предизвикаха именно този призив от Висшия представител на ОНЕ за човешките права за връщането за мобата да не се връщат от други страни в Европейския съюз обратно в България и Гърция всички тези бежанци заради хуманитарната криза. И сега задавам въпроса къде са вратите за бежанците. Сега към пропуските между насоките на ООН и общата система за бежанци в Европейския съюз. Въпреки, че всички мерки на Европейския съюз са част от хартата за европейския, за човешките права. И макар да се твърди, че има първо, пълно съответствие с конвенцията, международните организации, отговорни за правилното прилагане на тази конвенция, е подчертала редица проблеми в общата система за бежанците в Европейския съюз, които според върховния представител на ОНЕ за човешките права са в несъответствие с международното а, право. На първо място а, това е а, принципа на Дъблин 3. Принципът а, като че ли консолидира а, територията на Европейския съюз, но единствено с цел отхвърляне а, на а, бежанците. И така, ако един а, бежанец търси а, убежище в а, Швеция, не може да отиде в Малта, което представлява проблем за безопасната процедура за търсищите убежище. Разпределянето за, на трети безопасни страни не подлежи на консолидирани общи правила препоръките ни. На първо място смятаме, че трябва да се преобмислят идеите за регионални защита, програми за регионална защита. Не е ли това опит да избегнем нашата отговорност за бежанците? Програмите за разселване трябва да направим така, че да се работи по-близко с Върховния комисар на ОНЕ за бежанците достъп до процедури е, за убежище, където има държави е, без е, законодателство за бежанците, няма и ефективна защита. Това е голямо предизвикателство за Европейския съюз в момента, най-голямото при е, определенето на м, европейската система за бежанците в рамките на международните ни задължения. Благодаря много, госпожо Килт. Смятам, че препоръките, които подчертахте, са в посока на всички европейски институции, комисията, държавите членки и парламента. И съм сигурна, че от тази комисия също ще предоставим и това изследване и на колегите от комисията Либи, а сега се обръщам към а, членовете на нашата комисия. Дали имате коментари, коментари или въпроси, после ще дам думата на Гран дирекция вътрешни а, работи. Кой иска думата? Господин Чип и след това продължаваме. Заповядайте. И предполагам, че господин Чип ще говори на полски, така че който не разбира полски, да си сложи слушалките. Благодаря, госпожо председател, да казано на немски. Е, Наистина, ще използвам възможността да се изкажа на полски. За мен бе извънредно интересно да чуя анализа, който ни предложи госпожа професорът. От друга страна обаче, е, ми се иска да е, задам някои въпроси и във връзка с така горчивата оценка на Фронтекс, която чухме от госпожа омбудсмана. За пръв път чуваме толкова горчива оценка в такава форма и то предложена от омбудсмана. Естествено, не съм участвал на заседанието на комисията Либе и не знам там какво е било казано, но в нашата подкомисия по правата на човека за пръв път чуваме такава сурова оценка според мен никога не сме чували такова нещо. Искам да запитам за препоръките. Какво бихте препоръчали, за да променим тази негативна оценка на агенцията? И, възможно ли е да се стигне до консенсус по някакъв начин, да се постигне баланс между спазването на основните права от една страна и специфичната дейност на агенцията. Как може да се съчетае препоръченото от омбудсмана и дейността на Фронтекс? И от друга страна, как да бъдат съчетани шенгенският режим и неохотата или невъзможността да се промени местоживеенето? Говоря за тази неохота у кандидатите за статут на беженец. Често чуваме и получаваме информация, особено в късните емисии на телевизиите, при какви условия са кандидатите за статут на беженец в Гърция? Чел съм няколко доклада – които са описани истории на бежанци, желаящи да стигнат от Гърция до Швеция. Естествено, за това има само една възможност. Могат да пресекат границата в камион. Спомням си историята на един млад човек, който правил такива опити две години. И продължава да ги прави. Но най-сетне стига до Швеция и остава там задълго. Според мен този проблем не може да бъде решен. Едно лице, което получава обежище и се спасява от травмите, е причинени му страната по происход, стига до граница в Европа. А, пресича тази граница, получава защита а, и, и желая след това да се събере с семейството си. Никаква забрана не може да попречи на това желание на хората. Според вас, как може да се решат такива случаи рационално? Дори не споменавам изключително тежкото хуманитарно положение, до което се стигна в Гърция и в България. Някой път дори още е, е, се чудим защо тези страни не разполагат с техническия капацитет да се справят е, с притока на кандидати за статут на беженец. Трагичните събития в Лампедуза са ни добре известни. Благодаря, господин Чип. Мисля, че вие зададохте същия въпрос, който чухме и от госпожа Гилт. Къде са ни вратите за беженци? Сега, Сара Латфорд, може ли да се изкажете много кратко, тъй като в 10 часа трябва да изслушаме господин Ламбринидис? Да, ще се опитам. Благодаря, благодаря за изказването на госпожа Райли. Искам да се спра на казаното от госпожа Гилт и много важната и тема. Къде са вратите? Това е основният въпрос, както казахте и вие. Искам да задам два конкретни въпроса. Първо за определенето на тъй наречените сигурни трети страни. Какво смятате, че не трябва изобщо да се определят такива трети сигурни страни или трябва да ги определяме и да имаме общ списък на Европейския съюз, като разбира се е, е, изхождаме от една оборима презумпция, че страната е трета сигурна страна. Е, във всеки конкретен случай трябва да се извършва индивидуална оценка, която да има предимство пред тази презумпция. Тъй, че бихте ли могли да детайлизирате това, което мислите за третите сигурни страни? И след това, разбира се, може би провокативно. Ще е, коментирам реакцията на някои други европейски е, страни на призивите е, за солидарност. Винаги стои въпросът е, за отговорността на първата страна, в която пристигат кандидатите за статут на беженците. Ако прекалено много нагнетите отговорността, накрая страните не желаят да я поемат. Има страни, които е трябвало да инвестират в своя капацитет, не са го сторили. Сега при обострената ситуация изведнъж се оказва, че заради липсата на капацитет вие ги освобождавате от всякаква отговорност за изпълнение на задълженията им. Така че как да се стимулират страните да поемат тази отговорност, без да махаме всякакви стимули в тази посока, да изпълняват задълженията си в общата система за обежище. Благодаря. Сега за 5 минути ще чуем господин Иштван Дубо от Генерална дирекция вътрешни работи на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни давате възможност да се изкажем. Благодаря и за гъвкавостта, която проявявате. Да чуем и е, това, което бе казано за Фронтекс, защото препоръките са много важни и тези доводи трябва да се вземат предвид сериозно. Както чухме, през 2011 година бе изменен регламентът за Фронтекс и основната цел, цел беше агенцията да бъде укрепена. Но също толкова а, важно бе да се вземат предвид и всички изменения по време на преговорите, предложени от съвета и е, парламента във връзка е, с спазването на правата на човека при управлението на общите граници. Е, шенгенските актове изхождат от пълно зачитане на основните права на човека. Задължително трябва да го подчертая. Това въжи и за целия корпус на европейското право, свързан с международната закрила. Независимо дали участват в операция на Фронтекс, всички държави членки са длъжни да спазват основните принципи на правата на човека, включително принципа на забрана на връщането. Отбелязахме си казаното за дейността на Фронтекс, както и направените препоръки. от препоръките Фронтекс е съгласен общо взето всички, с изключение на една. Във връзка с тази последна препоръка, комисията смята, че оценката на Фронтекс е доста правилна. Например, ако се твърди, че служителите на Фронтекс се държат неправомерно или ненадлежно, има дисциплинарни производства. Може да се подаде жалба. И освен това, комисията има представител в управителния съвет на агенцията. Така че аз ви стимулирам да подкрепяте агенцията, да разработи механизми за изпълнение на тези нови разпоредби във връзка с нейната дейност. И естествено, има кодекс на поведение, етичен кодекс, който въжи за всички лица, участващи е, в общи операции, в съвместни операции. Е, тук се зачитат е, правата на човека. Има също стандартни наръчници за процедурите, които се следват. Има разработена система за докладване на инциденти. Там се работи с съответните засегнати държави членки. служителите, които отговарят за правата на човека в Фронтекс, периодично се отчитат пред управителния съвет. И тези периодични отчети винаги съдържат част за съобщените докладвани инциденти и за мерките, които са предприяти вследствие на тях. За мерките предприяти по поступилите жалби. Благодаря ви. Thank you. Благодаря господин Дубо? Да, много добре е, че Фронтекс е, е приел е, всички препоръки е, на омбудсмана, с изключение на една, но тази, която не е приета, е изключително важна. Затова трябва да кажа, че когато изслушахме служителя за правата на човека в Фронтекс, тя беше току-що навлязла в работата сега, вече е свикнала близо година от не нейното назначаване, но мисля, че за да се усъвършенства дейността на агенцията, трябва да се проявява критичност и да се гледа към бъдещето в следващия мандат на парламента Фронтекс също ще присъства в нашия дневен ред. Много, много сме благодарни, че е, Фронтекс е, присъства на нашите заседания, като изпраща представители или направо от Варшава, или чрез е, бюрото си за връзка тук. Сега господин Райзенцайн от Фронтекс желая да се изкаже. Заповядайте. И тъй като искам да дам възможност и на нашите първи оратори да отговорят на въпросите, ви моля да бъдете лаконичен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата Фронтекс да се изкаже пред тукашната аудитория. Както комисията подчерта, 12 от 13-те препоръки са такива, по които се работи от агенцията и ние е, поддържаме много тясна връзка. Е, лично с омбудсмана, както и с неговия офис трябва да видим как е, ефикасно да се справим и с последната агенция т.е. с последната препоръка. Искам да поясня, че ние не сме отказали да се съобразим с нея. Агенцията всъщност припомни в отговор на тази препоръка, че ние имаме предели на своята компетентност, досежно правата на човека. Сега се опитваме да укрепим системата за справяне с инциденти, които ни се докладват при дейността на Фронтекс. Съгласни сме, че жалбите пряко свързани с дейността на Фронтекс могат да бъдат смятани за допълнителен източник на информация и действително да бъдат предмет на последващи мерки. Затова Фронтекс е на мнение, че тази последна препоръка поне от части при действащата уредба се изпълнява трябва да кажа, че Фронтекс няма мандат да прави независимо разследване на територията на държавите членки. Но ние е, имаме е, пълната воля е, да работим по всички съобщения за нарушение на правата на човека и няколко пъти сме го правили. Както каза комисията, имаме система за докладване на инцидентите. Е, и служителят по правата на човека работи в тази връзка, за да може нашата система за докладване да бъде приведена в съответствие с препоръките на омбудсмана. От името на агенция мога, мога да кажа, че тук работи и изпълнителният директор. Когато той бъде поканен, той говори по тези теми. И служителят по правата на човека също е готов да се яви пред вашата комисия при всяка покана, за да отговори на въпросите във връзка с дейността на агенцията в тази посока. Благодаря ви. Благодаря, господин Райзенштайн. Естествено, ние ще продължим да задаваме въпроси както в нашата подкомисия, така и може би при посещение във Варшава или на място, когато се организират мисии. Мандатът на нашата легислатура изтича, както знаете, това е един от най-големите проблеми на Европейския съюз. Неспазването на правата на хората, които търсят закрила и обежище на наша територия. Когато тези права се нарушават на границите, този въпрос не може да не ни занимава. И така, искам да кажа добре дошъл на Ставрос Ламбринидис, нашия колега, той вече е тук, той е специален представител на Европейския съюз за правата на човека и скоро ще ви дам думата. В момента се занимаваме е, е, с управлението на границите. Професор Гилд е, бе направил едно проучване, което ни представи във връзка с спазването на бежанското право и може би е полезно да изслушате това, за което си говорим, във връзка с нарушаването на правата на човека на нашите граници. Това е постоянен проблем. Сега бих желала да дам думата най-напред на професор Гилд, за да отговори на зададените и въпроси. Благодаря ви много, благодаря за въпросите. Ще бъда кратка. Знам, че нямаме много време за това заседание. Първата забележка, която бих направила по отношение на казаното с господин Чип е, че този нещастен човек, който 4 години се е опитвал да стигне до Швеция, въпреки трудностите, в крайна сметка се е справил. Защо тогава слагаме толкова много препятствия по пътя му? Какво печелим от това, че го караме да страда? И на баронеса Лътфорд ще отговоря. Имаме ужасяващ е, проблем. Имаме над 500 милиона жители в Европейския съюз. Имаме около 300 хиляди е, подали молби за беженски статус и в същото време измисляме нови начини да не разглеждаме тяхните моби и тъй нататък. Защо не сме щедри спрямо малка група хора? Лишени ли сме от ресурс да се погрижим за 300 хиляди души в този Европейски съюз на 500 милиона граждани? Така ни говори света ние самите се караме. Ти носиш отговорност за това, аз нося за онова, но нека погледнем на нещата от гледната точка на света, както прави Върховния комисариат за беженците. Ние не проявяваме никаква щедрост, що се отнася до задълженията ни по отношение на беженците и правата на човек. Госпожа Орайли има думата. Uh, първо, господин Чип, искам да ви благодаря за направеното изказване. Не мога да приема, че доклада ни е бил изпълнен с горчивина. Казах, че сътрудничеството помежду ни е било отлично и Frontex наистина е всички препоръки с изключение на една. И това го споменах. Казах, че Фронтекс е постигнал напредък в разумени граници за съответствие с хартата. И а, разговарях с ръководителя на Фронтекс преди а, доклада на комисията Либе. А, без казано, че докладът е съвсем уместен и Фронтекс бяха похвалени за изпълнение на отправените препоръки. Той също така господин Розенштайн от Фронтекс прие, че между агенцията и службата на омбудсмана има сътрудничество по този въпрос. Господинът от комисията спомена различните начини а, за обработка на жалби за нарушаване правата на човека, различните механизми, които позволяват това, но ако се гледаме внимателно, както направих и аз и мой предшественик, виждаме, че има големи пропуски. Обедена съм, че тези пропуски могат да бъдат преодолени чрез изграждането на вътрешен механизъм – за жалбоподаване. Тази препоръка не бе отхвърлена в цялост, но, например, да вземем Европейската инвестиционна банка, която има такъв механизъм за жалбоподаване и а, би могло нещо подобно да се изгради и в Frontex. А, е, и парламента е, и други е, правят проверки за наличието на достатъчни мерки за закрила. Както бе казано вече, има толкова много конвенции, към които държавите членки са се присъединили следва да съблюдават. Едва преди няколко дни имаше ужасяват случаи, загинаха хора, пак във връзка с тази тема. Но ако Фронтекс не може да възприеме такъв механизъм по различни причини, очевидно ще трябва да се разчита на Европейския парламент и комисията, за да се намери решение. Не може от една страна а, да а, изказваме съжаление за загубата на живот и от друга страна нищо да не предприемаме. Благодаря на всички, казва председателя, за това, че бяхте тъй конкретни, обърнахте ни внимание на всички тези проблеми и през юни месец, когато ще има изложение от страната на целевата група, ще очакваме по-конкретни предложения за това да можем да открием къде са отворените врати за беженците а, би могло да се помисли за някаква хуманитарна виза, един вид а, за достъп. Мнозинството от бежанците, които стигат до нашите граници, не могат да стигнат до столицата или нямат тази възможност, или пък се крият от властите, или а, маршрутите, по които те идват, те не минават през столиците на държавите. Тази целева група, надявам се, ще вложи повече усилия, за да открие къде са тези врати за достъп за бежанците. Ако не го направим, престъпните елементи ще се възползват. Така че благодаря още веднъж на всички. Ако този парламент не се умее да реши въпроса, следващия ще продължи да следи развитието на нещата по нашите граници. And I think Uh, Госпожи и господа, изключително се радвам, че с нас е господин Ставрос Ламбринидис, специален представител на Европейския съюз по правата на човека. В този мандата на този парламент за последен път имаме възможност да се срещнем с него и би било добре да преосмислим натрупания опит но смятам, че това ще ни наведе и нас на размисъл и ще отправим поглед към следващия мандат на Европейския парламент. Би било добре да ви слушаме, да чуем какви са вашите приоритети, скорошна дейност и след това ще направим разискване. Струва ми се, че всъщност можем да обсъдим всички въпроси, всички тук присъстващи са добре осведомени и вие сте специалист в тази област. Благодаря ви много, уважаеми колеги и скъпи приятели. За мен е огромно удоволствие да съм тук сред вас. Тъжно е, че може би за последен път се срещаме преди изтичане мандата на този парламент. Най-напред ще благодаря на всеки един от вас за подкрепата, която оказахте. Преди дори да бъде създадена службата за правата на човека в Европейския съюз и тази подкомисия, бе сред онези, които настояваха пред европейските институции е, правата на човека да бъдат съсредоточие на нашата политика. След като бях назначен, беше създадена тази длъжност, е, при мен постъпиха много съвети, получих голяма подкрепа, имаше много идеи за това как да усъвършенстваме работата си, работата на различните институции. Винаги съм се отнасял много сериозно към тези препоръки. И господин Кукан с последния доклад за правата на човека, изнесен в Страсбург, който бе последван от една дискусия, също беше много положителен и ви благодаря. Не разполагаме с много време, затова се чудя колко обстойно да направя това представяне. Може би по-добре е да е само описателно и кратко, пък после да направим обсъждане. През изминалата година и няколко месеца, в които изпълняваха въпросната длъжност, аз обърнах внимание на няколко приоритета. Постарах се доколкото можах да изведа на преден план присъствието на Европейския съюз в областта на правата на човека, да изградя доверие в това присъствие, да има приемственост и последователност в нашата политика. След малко ще обясня какво имам предвид. Най-важното според мен бе това, че се опитах а, в няколко държави а, с а, международни организации да подобрим положението с правата на човека. Погледнете какво се случва в Украина вчера, днес и ще си дадете сметки, че това е едно гигантско предизвикателство. Дори и в страни, които са потопени в трагични нарушения на правата на човека. Имам предвид е, Сирия, Централно-Африканската република, на тази длъжност, както и в своята работа, човек се налага да бъде неразумен оптимист, защото когато се опитваш да промениш нещата, не можеш да позволиш на градоносните облаци да те потискат. И това съм се опитал да направя в личен план. И аз, и моите служители и службата за външна дейност. Обърнах внимание на основните стратегически партньори на ЕСЕ, страни с които имаме економически и други отношения, в които има големи предизвикателства по отношение правата на човека. Китай, Русия, Мексико и други страни съм посещавал, е, САЩ обърнах особено внимание на страни в преход, в деликатни части на света, където прехода към демокрацията и правата на човека може да засегне въобще тяхното положение. Присъствието ми в Миянмар през изминалата година, миналия ноември, там бе делегация начало с Кети Аштани, и депутати от Европейския парламент. Аз посетих Миянмар на два пъти и ние доказахме, че сме се ангажирали с изграждането на гражданско общество там. Проведохме много официални срещи в Бахрейн, също така друга страна в центъра на вниманието ми – е, в центъра на вниманието ми бяха и страните в съседство, по очевидни причини. Така ще бъде и през следващите месеци. Египет е един класически пример в това отношение. На няколко пъти бях там и положих усилия и постигнах успех, трябва да отбележа, а, по време на президентството на Мурси, Венецианската комисия се намеси и тогава се умяхме да разработим проекто закони за свободата на сдружаване и съвета, и държавите членки, и техните експерти експерти а, заедно с а, египетското правителство работиха по проекто Закон за правата на жените. Тези усилия продължават и днес с а, новото правителство в Египет. След няколко седмици отново ще се отправя на там. Що се отнася до темите, заложих няколко приоритета Основен приоритет за мен бе значението на Европейския съюз като защитник на правата на човека по света. Много бе ограничена сферата ни на дейност във важни страни. Независимо дали ни наричат шпиони или това, че се предоставят средства или се ограничават възможностите за регистриране на организациите или застъпниците за права на човек да бъдат преследвани или пък подвеждане под отговорност, дори убива, убийство на такива застъпници. Но Европейския съюз се явява най-голям донор на праки помощи по света за изграждане на гражданското общество. И ние засилваме нашето присъствие чрез е, различните механизми през следващия период. Положих усилия за противопоставяне на опасностите, е, свързани с е, културния релативизъм и опитите за опоручаване на всеобщата приложимост на правата на човека. Когато бях в Нью Йорк през март месец по отнош... на заседание на Комисията за статуса на жените, е, ставаше дума за приемане на окончателни а, е, решения и се противопоставихме на опита за приемане на релативистични а, е, а, декларации. Успяхме. Във всяка реч, която произнасям, и те са доста на брой навсякъде по света, независимо дали става дума за регионални международни организации, форуми или другади, винаги съм се спирал на тази тема. И аз, Европейския съюз, се опитва да води тази тежка битка, но да я спечели. Битката обаче продължава. Третата ни, третият ми основен приоритет е да достигна до регионалните и международните организации за правата на човека, да работим по-ефективно. Аз бях единственото политическо лице, което АСЕАН поканиха чрез техния механизъм за правата на човека на заседание в Индонезия това бе един вид открехване на вратата, за да можем ние да заявим своето присъствие, да дадем градивен принос. Аз и Ан едва сега приеха Харта за правата на човека. Много амбициозен документ, но той съдържа доста спорни текстове в същото време. Така че ние решихме да сме съпричастни, да окажем подкрепа чрез програми, чрез сътрудничество според тяхната преценка. Срещам се с Организацията за ислямско сътрудничество също така по много трудни въпроси, като свободата на вероисповеданията, например, и убежденията, за да може да се изгради едно разбирателство и да дадем отпор на а, културния релативизъм и а, тук не става дума за защита на религии, става дума за закрила на отделния човек. И съм изключително благодарен на отсрещната страна, че тя поддържаше тази линия и си сътрудничество. Имаме диалог с Организацията на Африканския съюз. Много е важно за Европейския съюз да заяви своето присъствие в Африка. В този момент а, идват чуждестранни инвестиции от най-различни части на света, но тези инвестиции в никакъв случай не са обвързани с защита правата на човека. Така че ние трябва да настояваме за търсенето на такива решения. И най-накрая работих по няколко тематични приоритета економически, социални права, дружествени права и права на човек, това са важни приоритети за Европейския съюз. Чрез нашата помощи за развитие по света, ние всъщност се явяваме най-мощен донор навсякъде по света. 55% от всички помощи за развитие идват от Европейския съюз. Ако съпоставим това с факта, че съставляваме 10 до 12% от световното население, и 20-25% от световната економика, да предоставяме 50-55% от помощите за развитие е, извода се налага от само себе си. Това е помощ за права на човека. Когато се изграждат болници, образоват се жените, градят се училища, води се битка срещу дискриминацията, това означава изключителна защита на правата на човека. Но ние някак си не сме склонни да наричаме това права на човека. В някои случаи дори като че ли ни е срам да го заявим. Но а, всички тези права съставляват права на човека. Може би защото в Европа, където градим социални мрежи в училищата и другаде за социална подкрепа, не говорим за правата на човека. Това са просто социални задължения, които се изпълняват. И затова не сме склонни да наричаме всички тези а, програми, програми за правата на човека. А, би трябвало да гарантираме а, би трябвало да ги наричаме така, тъй като чрез помощите за развитие ние ги гарантираме тези права на човека и би трябвало да рекламираме всичко това, което правим навсякъде по света. Обърнах особено внимание и на други важни въпроси, особено предвид новите насоки за правата на човека, прияти наскоро. Споменах е, стопанска дейност и права на човека. Европейската комисия през юни месец миналата година е, възприе три такива насоки за компании, които инвестират в информационни технологии, газоснабдяване и заетост доста усилия са нужни тези насоки да стигнат до а, компаниите, да бъдат те осведомени за задълженията си, а, когато инвестират по света. И също така насоките за правата на лесбийките, хомосексуалистите а, в няколко а, държави. А, те привлякоха внимание. Свободата на вероисповеданията също споменах. Това са други насоки. Освен това имаме а, насоки, свързани с смъртното наказание. Тук има доста интересни аспекти. През изминалите години сме свидетели на а, значително а, разширяване на забраната на смъртното наказание. Има страни, в които обаче това ще бъде трудно. Аз лично съм съпричастен и Кяти Ащен, Европейския съюз са ангажирани с този въпрос, лобират в тези страни и изпълняват политиката и насочват нашите усилия и средства именно за промяна на а, състоянието на нещата. Така че, според мен, ако позволите и с това ще приключа, може би е по-добре да има повече време за обсъждане. Да в заключение, нека кажа, че един от главните въпроси, с който се налага да се справяме години насам, е следния. Според мен е прията тази а, изумителна стратегическа рамка за правата на човека и там общият, общият знаменател на първо място, а, не на последно, е а, правата на човека. Но имаме предизвикателство свързано с а, последователността. Има три предизвикателства. Тук, що се отнася до прилагането на този принцип във външната ни политика. Говорим за а, външната външното измерение и вътрешното измерение на последователността. Какво имам предвид? Очевидно е, току-що обсъждахме въпроса за бежанците и следва да се запитаме а, дали вършим онова, което проповядваме всъщност е, няма диалог за правата на човека или някакъв форум, където на високо равнище и на някакво друго равнище да се води диалог, в който ние да не повдигаме въпроса за правата на човека, но на тези срещи винаги сочат с пръст Европейския съюз. Мисля, че хората трябва да имат възможност е, да обсъждат предизвикателствата, свързани с правата на човека, пред които ние сме изправени, но би трябвало и ние да можем със същата сила да сочим и техните предизвикателства и да се опитаме да намерим решение на проблемите. Е, не бива само да сочим с пръст, трябва да се хванем здраво за ръцете, за да променим нещата все пак Европа несъмнено има известни затруднения с правата на човека и комисията Либи в парламента, където работих дълго време. Непрекъснато сме обсъждали тези предизвикателства. И аз така казвам по света. Въпросът не е дали сме постигнали съвършенство в закрилата на правата на човека, но това съвсем не означава, че всички ние сме грешни. Разбира се, не е така. Аз изключително много се гордея с постигнатото в Европейския съюз, но си имаме и проблеми с правата на човека. Въпросът е какви механизми имаме за отстраняване на проблемите. Дали позволяваме съществуването на едно свободно гражданско общество? без да има заплахи и принуда? Затръшваме ли вратата а, позволяваме ли на нашите депутати да предприемат действия и да споменават всички нарушения на правата на човека, без да ги наричаме предатели? Имаме ли свободна преса? Може ли тя да а, изнася информацията, работим ли с тях? Ето това са основополагащи достижения на Европейския съюз и много държави по света, в които има нарушение на правата на човека, не могат да постигнат. Следователно, нека не мислим кой е съвършен и кой не е. Нека помислим за това кой има волята и механизмите, за да се стреми към съвършенството, а не да замита нещата под килима. Ето това е посланието, което отправям. И второто предизвикателство с последователността е външното. То също се появява многократно в хода на разговорите. В много случаи става дума за следната аргументация. Вижте, в тази страна има нарушения, обаче и другата имат нарушения. Защо публично не заявявате, че страната Хикс е страната Y и двете нарушават правата на човека? В общи линии това е един аргумент, е, който гласи Вие не сте последователни, следователно ви нямаме доверие. Ето това е едно предизвикателство, несъмнено. Същината на нещата се състои в това, че наистина може да има няколко стратегически въпроси, свързани с външната политика, които допълват а, проблемите с правата на човека и трябва да търсим баланс. Тоест, това не означава, че могат да се нарушават тези права, но Европейския съюз следва да се умее да изгради доверие в действията си по отношение правата на човека. Освен това има различни а, методи за работа с страни, които нарушават правата на човека. В някои случаи аз, ние можем да решим че а, публично оказания натиск ще постигне по-добри резултати а, за преодоляване на проблемите с правата на човека. В други случаи можем да преценим, че тихата дипломация е по-доброто решение по ред причини. Между другото, има държави, с които ние работим, използваме различни елементи, имаме стратегически отношения, економически отношения с тях и там може да е, имат е, различен стимул да се вслушат в Европейския съюз, е, за разлика от други, които ще кажат, ние си имаме пари, имаме си други алианси, съюзи и не ни трябва Европейския съюз. Така че трябва да преценим как можем да постигнем а, резултат и а, другите да не го възприемат като а, непоследователност в а, подходите. И накрая остава предизвикателството на вътрешната последователност. И такъв проблем има. Какво означава това? Имаме стратегическа рамка за правата на човека, имаме план за действие. Като вземем всички тези елементи, Европейската комисия, дирекциите в комисията, комисарите, Европейския парламент, службата за външна дейност, съвета на министрите, дали всички те действат в една посока? Дали всички те са еднакво ангажирани? Както казваме, дали говорят в един глас или не? когато отида в някоя държава и кажа нещо за правата на човека и някой друг дойде, той заеме различна позиция или сме последователни. Та това е предизвикателство, което не се дължи на а, злоумисъл или разнобой в тълкуването на правата на човека. Това е предизвикателство, свързано с промяната на нагласите ни, с начина ни на работа, с навиците ни, с свързане с а, обединяването на всички тези елементи, когато се вземат решения за подписване на търговско споразумение, отпускане на помощи и обвързването им с определени условия. От една страна имаме службата за външна дейност със съответните референти, директори, които застъпват една позиция. После имаме Европейския съвет и различните работни групи, и Европейския парламент, който излиза с различни резолюции за правата на човека. Тук трябва да ви кажа, че аз лично положих много усилия през изминалата година, за да постигнем тази вътрешна последователност. И този парламент, не на последно място, предвид предишната ми работа тук в парламент е, и ако ме простите ще кажа и това, че съм влюбен в работата си тук в парламента, води до една съпричастност, дали ли пряко с тази подкомисия, дали като изнасям информация в бюрото на комисията за външна дейност или с други депутати. Смятам, че това е изключително важна част от моите задължения. Понякога се претоварвам, защото всеки ден избухва нова криза и запълва екрана на компютъра. Имам важно командировка, която трябва да направя. Трябва да се подготвя сериозно. Това е едно минно поле в дипломатически смисъл. Дори понякога нямам време да си напиша доклада за мисията и трябва да тръгна на следващата. И опасности има, защото човек може да изпадне в интелектуален ступор, може да започне да говори едни и същи неща. Така че много съм ви благодарен за възможността през изминалата година и нещо, че ми позволихте да излеза от калъпа. Позволи, позволихте ми да продължавам да настоявам за правата на човека и тяхното място във външната ни политика. Много съм ви благодарен за помощта. Надявам се, че и в бъдеще ще се умеем да работим при новия парламент. Благодаря, господин Ламбринидис, благодаря за свършената работа, за постигнатия успех и как да се изразя за това, че бяхте толкова ден. Винаги, когато откривахте възможност, както в Бирма, където се случват различни събития, да упражните натиск, за да достигнете до резултат. Остана ни малко време за разисквания, за задаване на въпроси, за отправяне на препоръки и мисля, че първо ще дадем дума на политическите групи господин Кукан най-напред, господин Донски, госпожа Латфорд и накрая аз ще взема думата. Благодаря много, госпожо председател. Уважаеми а, специален председател на Европейския съюз за правата на човека, уважаеми Ставрос, а, когато се изказахте, направихте една много интересна а, е, грешка. Вие казахте, когато идвате в нашата комисия, е, може би все пак не зна. Вие знаете, че става въпрос за подкомитет. Е, вие сте наясно с това състояние, но просто исках да обърна внимание така в един по общ смисъл. Барбара, а, госпожа председателката каза правилно. Вие сте сравнително кратко в настоящата си а, роля, но ние много пъти вече сме имали възможност да се видим с вас. Спомням си първото ви идване, когато говорихте съвсем конкретно и всъщност вие разказахте личния си живот, как сте отрасли и как събитията във вашия живот са ви формирали като човек е, и как гледате на своите отговорности. И ми се струва, че по време на този кратък период в е, е, вашата роля по... доказахте, че е взето правилното решение с вашето назначаване и вашата работа допринася за по-ефективната работа на Европейския съюз в областта на човешките права. Говорейки от името на НЕП бих искал да изразя нашата оценка за начина по който вие установихте контакт с нас, как вие поехте инициативата и тези срещи, които сме имали с вас, винаги са приятелски, но винаги конкретни, а, прагматични. Вие винаги говорите за а, съвсем а, ясни, конкретни въпроси. И още по-важно е а, това, че вие предприемате последващи действия спрямо обсъденото между нас. Така че благодарности за вашата работа. За а, съжаление, защитата а, за човешките права е процес, който никога няма да спре, никога няма да бъде проустановен, няма да е свършена работата. Както вие сам казахте, много случаи има на, а, нарушаване на човешките страна, в разли, а, права в различни страни, на различни континенти а, и недоволството на населението е, е видимо, което трябва да отчетем, когато говорим за човешките права. Няколко споменахте в Европа и в Украина, където имаме невиждани до сега нива на насилие спрямо протестиращите. Жертвите последните няколко дни са видими и как се нарушават правата на сдружаване и също най-общо човешките права. Също Камбоджа, Лаос, Бангладеш обсъдихме миналия път, сега споменахте и за Женева 2. Политическите лидери потъпват основни човешки права. В Африка можем да споменем Судан, Централната Африканска република. Споменахте и Египет и така нататък. Така че много въпроси, много теми, които чакат вашето внимание. И е много добър начин, по който започнахте. Направихте една а, добра а, основа за а, работата по-нататък. Вие споменахте, но ако може малко повече да се спрете на това как оценявате сътрудничеството между Европейския съюз в рамките на Европейския съюз по темата за човешките права. Имаме стратегическа рамка за следващите 10 години. Тоест, по-засилено е нашето присъствие в международната общност. Но как смятате, че можем да се справим по-добре? Къде можем да направим повече? Как ние като Европейски парламент можем да предоставим повече подкрепа? Това е и наша задача. И как е каква е вашата обща оценка до юни 2014 година? Надяваме се да продължи и следващия, да продължите следващия мандат. Как а, смятате настоящите ситуации и конфликти могат да се намерят най-добрите възможности за Европейския съюз да се включи най-видимо и най-ефективно? И в заключение искам да кажа още веднъж, че ценим високо от страна на НП вашата работа и се надяваме да имаме още възможности да работим с вас. Благодаря. Благодаря. Сега господин, госпожа Сенчен има думата. Благодаря много. Добре дошъл, Ставрос. Изключително съм доволна, че си отново тук сред нас и че си специален представител. А, също а, благодарим ти за доброто сътрудничество с Европейския съюз и по-конкретно работата ти за подкрепа на човешките, страна, човешките права в света. Аз имах някои въпроса, ти успя да отговориш на някои от тях дори в първоначалното ти изказване, но има въпроси, които търпят по-нататъчно обсъждане. Как оценявате а, диалозите по а, човешките права в Европейския съюз. Те се състоят на различни нива и са едно от най-важните средства а, с което разполага Европейския съюз. Каква е вашата роля в тази област а, и каква е вашата оценка? Три основни момента ми се струват важни. На първо място Украина. Вече чухме, че в Украина може би предстои гражданска война, която скоро ще се разрази. Имате ли планове а, в това отношение? Пет протестиращи са Петима протестиращи са убити в Киев. Вероятно ще нарасне този, нарасне този номер, този брой. Имате ли конкретни планове за действие в тази посока? Във връзка с предстоящата среща на високо равнище с Русия, не би ли било подходящо сред различните теми, които ще бъдат засегнати, да се включи и това. Струва ми се, че а, а, Русия отно, основно критикува Полша и а, Европейския съюз за нарушаване на човешките права. Разбира се, те са частично а, прави. Вие сам признахте, че и ние подлежим на критика в Европейския съюз, но това, което се случва в Русия, преследването на неправителствените организации и активистите а, от. А, гражданското общество, активистите в областта на човешките права, членовете на ЛГБТИ общността, забраната на пропагандата за а, хомосексуалността, изключително озадачаваща закон, а, мисля, че може би не трябва да нося бижутата си, защото те могат да ви напомнят по някакъв начин за дъгата или не знам наистина правата на мигрантите, които са изградили, построили всички съоръжения в Сочи за а, Олимпийските игри. Има сериозна информация за това, че а, те са били буквално наети като а, а, роб, като техният труд се третира като робски и са изгонени. Ще предприемем ли нещо подобно? Какво можем да кажем за диалога с Съединените щати? Гуантанамо от една страна, от друга страна наблюдението, всички убийства, всички изтезания. Също чухме миналата седмица за случая при е, извършването на смъртното наказание, изпълняването на смъртното наказание и е, мъченията в продължение на 20 минути на, е, на осъдение на смърт. Се, президентът на е, се ангажира с, с, за да задълбочаване на отношенията между Съединените щати и Европейския съюз. Как виждате тези заявления в действията? Диалога а, с Иран, а, виждате ли възможности да се възобнови? Това са основните въпроси, които ми идват на ум. Разбира се, може да има много въпроси по нарушаването на човешките права, но ние следим това, което вършите, възхищаваме се на това, което вършите и а, следим вашата работа от името на социалисти демократите. Благодарности за всичко, което правите и се надяваме да продължите и в бъдеще вашата чудесна работа и в следващ мандат, който ви пожелаваме и сега очакваме вашите отговори. Благодаря. А, и сега господин Донски си има думата. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, и аз съм напълно съгласен с господин, господин Ламбринидис. Както обикновено, аз често съм съгласен с неговата философия за човешките а, права. И наистина е много приятно усещането да си съгласен 99% с някого. Разбира се, оставам един а, процент а, на страна, защото иначе може да объркам идентичността си. Вие сте силен глас а, за човешките права, което е нещо чудесно и съм много доволен, че не сте технически представител в смисъл, че не, а, не използвате просто технически понятия без да говорите от сърце. Много интелектуално и в същото време сърдечно отношение към темата. Но имаме много предизвикателства, затова нека бъде искане с тебе, Ставрос. На първо място, случващото се в Русия е много, е изключително. Смятам, че работата в бившия Съветски съюз беше много по-различна и може би по-добра от настоящото положение в Русия. Какви са конкретните задачи за Европейския съюз по отношение на Русия и човешките права там? Европейския съюз остава доста безмълвен и любезен по отношение на случващото се. Какво ще се предприеме в предстоящия съвет на Обединените нации по Следващия въпрос е във връзка с домино ефекта. Ако не се предприеме необходимото в Украина. Руското законодателство, някои негови правни актове се имитират в Украина, особено в, случая на неправителствените организации, които се характеризират и се третират като чуждестранни агенти. Това е изключително решаващо, защото ако в Украина се предприеме именно това руско отношение, това би било началото на дикта, диктаторски е, режим. Така че ще загубим една е, републиканска държава. Приемането на подобно отношение означава, че сега не само неправителствените организации, на университетите, Академията Мохила, университета, католическия университет в Лвов, те също могат да бъдат лишени от своя статут на независими свободни университети. Това е една много сериозна опасност и така стигам до въпроса си, Ставрос. Как намираш политическата и морална бездна в тази в тези държави, които в нашето отсъствие се запълват с политика. А, какво става с човешкото достоинство а, и как може да се запълни а, тази бездна от а, насилствена политика. И накрая, а, моят а, послеслов какво ще направим с тези страни, които нямат никакво уважение към така наречената мека сила, които могат да говорят единствено с твърда сила. Може ли за Китай и Русия да приемем някакъв вид мека сила по отношение на дипломацията? Знам колко разчиташ ти на нея. Това е една много силна страна на твоята работа в каква степен може да се разчита на меката дипломация в вашата работа за в бъдеще. Благодаря, господин Донски. С госпожа Сара Латфорд има думата. Благодаря много, Ставрос, ако мога да говоря на първо име. Наистина е много приятно винаги да се свидетелства, да стане свидетел човек на начина по който ти представяш всички вътрешни, вътрешни, външни и взаимоотношенията между тях аспекти на, на твоята работа. Много полезен анализ и категоризация. Дали смяташ, че е достатъчен принос ни в външната вътрешната последователност – по отношение на наблюдателите на спазването на човешките права в Европейския съюз. Говорихме за Копенхагенски механизъм или липси в тези принципи, че държавите се наблюдават до присъединяването. След това имаме член 7 от договора, който е много несъразмерен и а, държавите, които не се справят много добре, са доста различни. Как можем да подобрим работата в това отношение? Как можем да се проверяваме едни други а, и да преодолеем съпротивата в това отношение? Аз самата нямам нищо против партньорите ми да. А, критикуват моята държава, защото това трябва да бъде направено, ако а, се стремим към някакъв вид последователност. Какво е отношението ви в това отношение? Смятате ли, че има достатъчно инструменти и начини за действие в този вътрешен дебат? И също така по отношение на нашите основни партньори Съединените щати от 2002 насам доста време и усилия сме положили по повод на Гуантанамо. Това е повод за срам в Съединените щати и това също се отразява и на нас. всички изтезания и без, а, е, и всички оръжия без човешко управление, всичко това как се отразява на нас. А сега един малък въпрос и от Ана. Много съжалявам, че не чух а, е, Ставрос, който винаги с удоволствие слушам и а, е, от чутото от колегите явно и този път е било много интересно вашето представяне. Но имам въпрос свързан с а, именно аспекта за последователността. Свързано е, е и с а, срещата ми с делегацията от Бахрейн, а, които също а, подчертаха противоречието, че в един и същи ден, а, в който госпожа Аштан а, призова за а, освобождаването на затворници в Беларус, Беларус а, и публикува още едно заявление за Бахрейн, в... но, но не спомена а, затворниците над 3000, много от тях, които са жени и а, деца, политически затворници. Мисля, че това не е последователно. Благодаря. Госпожа а, Чечен зададе въпроса за а, диалозите за човешките права. Ще бъде интересно да видим дали имате някакви идеи за реформа на тези средства, тъй като, например, при Китай виждаме, че макар да има външни институции, е, институти за оценка, резултата не е твърде а, задоволителен. В понеделник в а, АФЕТ имахме изслушване за взаимоотношенията с Иран. Доклад от делегацията в Иран видяхме и там се казва, че иранската страна би приветствала визита от вас, от вас в Иран, което е положително и а, също така чакат а, де, посещение и представителство от страна на Върховния комисариат за човешките права на ОНЕ, което все още не се е случило, но как гледате на този въпрос на диалога, който е преустановен от 2004 година насам? Също така, е, като че ли е, има все повече инерция за започване на нов диалог – Имахме и обсъждане по повод на а, международното хуманитарно право за първи път и като че ли това, което научихме по време на това изслушване е, че като че ли този въпрос не е достатъчно добре засегнат. Какви са вашите гледища? Как може да се ускорят европейските усилия в това отношение? Вчера, по време на дебата за Южен Судан, разгледахме и ситуацията в Централната Африканска република. В момента тече и конференцията за Сирия. Във всички тези ужасяващи конфликти е много трудно за човек да каже нещо смислено. Наистина всички страни трябва да спазват закона, като всички страни показват, че са по-силни, като го нарушават. В оформянето на европейската политика в тази област, с кого се консултирате за подходящите възможности? един въпрос повдигнати от господин Кукън. Какви са вашите препоръки? Какво може да направи парламента, за да подобри въздействието от политиката в областта на човешките права на Европейския съюз. А, вие също казахте, че в европейските институции нямаме подход свързан и основан на човешките права, когато говорим за политиката за развитие. И също в нашия дневен ред, в нашата комисия, а, рядко имаме а, тази тема в дневния ред. Правото а, за вода, правото. А, правата свързани с а, целите на хилядолетието. Някои от тях а, ще бъдат а, постигнати, но може би трябва да разгледаме и възможността за правото на хигиенни условия и да го включим малко, да го заложим по-добре в нашият дневен, в нашия дневен ред в а, Комисията по търговия имаме а, елементи свързани с човешките права, но тук като че ли нямаме начин за действие като цяло. Сега имате 15 минути за отговор. What, what time is the meeting with Welsh? В колко започва срещата с Уелш? В 12. Да, но между вас и нея има още една точка. Uh, uh, Аз в 12 часа се срещам със специалния представител на ООН е за предотвратяване на нарушенията и закрила. Първо искам да благодаря за любезните думи, които чух. Те наистина ме окоръжават. Започвам с въпросите на господин Кукан и въпросите, които постави. Въпросът за последователността и какво правя аз, за да я затвърждавам, е, има две страни – Опитвам се чрез присъствието си да преодолея политическите блокажи, така че да увелича доверието към Европейския съюз и така да дам възможност за съществуващите механизми на Европейския съюз и на държавите членки да функционират по-ефикасно на място. А такива механизми имаме и те са забележителни. Опитвам се да работя в по-тясно съдействие за изграждането на механизъм за проследяване на последователността. Аз се занимавам с анализа на стратегиите страни по страни за правата на човека. Сега правя ежегоден анализ. И във всеки случай делегациите на място в сътрудничество с държавите членки в сътрудничество с КОХОМ, работната група за правата на човека в е, е, съвета, тематичните е, отдели в комисията и в службата за външни действия ми изпращат информация за своята преценка, за това, което са постигнали и което не са постигнали. Това позволява да привнесе много повече логика в процесите, отколкото е имало до сега. Е, с всички делегации поддържам е, връзка е, с служителите по правата на човека там за изпълнение на плановете за правата на човека. Поддържам връзка с отдела за правата на човека в службата за външни действия с всички, които работят в тази сфера, особено с тези на място. Всички хора, които работят в сферата на правата на човека, трябва да работят в тясно сътрудничество с всички останали в делегацията. Независимо дали в областта на развитието или в други сфери, в които е активен Европейският съюз. Опитвам се да правя максималното за установяване на такива връзки. И малко по малко ефективността ни расте. Много по-последователна е политиката ни, отколкото беше преди няколко години. Мисля, че нашето присъствие се разширява. В неодавнашна реч комисарят по правата на човека е, към ООН е, на форум заяви, е, че изразява благодарност на специалния представител на Европейския съюз, а Европейският съюз е навсякъде в днешно време. Да, ние наистина сме е, навсякъде. Е, имаше едно 10-дневно е, посещение в Китай. Китайското правителство много открито ни говори за плановете си. Прекарах 5 дни в Тибет. Срещнах се с политици на високо равнище. До сега не сме имали такова взаимодействие. По-късно ще се спра на въпроса за комуникацията. Мисля, е, че и Едуард и Барбара споменаха за Иран. Неколци на други колеги е, също е, споменаха Иран. Мисля, че и госпожа Сенчин го направи. Да, очевидно промяна се наблюдава и мисля, че Европейският съюз трябва да я следи отблизо. Срещнах се с председателя на интерпарламентарната делегация за отношения между Европейския съюз и Иран. Когато Барбара бе ръководител, аз бях член на тази делегация и много активно се опитвахме да организираме посещение в Иран. То се осъществи неодавна. И мисля, че парламентът е първата институция на Европейския съюз, извършила официално посещение. Доколкото знам, след няколко седмици Кати Аштън също ще извърши посещение. Трябва много сериозно да поставим на дневен ред въпроса за правата на човека – да започнем дискусия по тези теми сега. Въпросът е, е в кое време точно да стане това, в кой момент е, и в какъв формат трябва да се реши от държавите членки и е, службата за външни действия и ние активно допринасяме за тази дискусия. Аз също очаквам сам да посетя Иран в недалечно бъдеще и да проуча възможностите на място. Трябва предварително да се извиня за това, че няма да мога да отговоря на всичко, което чух като въпрос. Сега, диалогът за правата на човека. Госпожа Сечин и госпожа Локбилер зададоха един и същи въпрос за ролята ми и моето отражение. Аз много малко такива диалози проследявам. Днес имаме около 40 такива процеса по света, било с отделни страни или с многостранни организации. Това е структуриран процес, в който взаимодействието се осъществява между службата за външни действия и съответното външно министерство. В много тясно сътрудничество работя с службата за външни действия – за да е, предложа промени в формата на диалога, там където това би могло да доведе до по-голяма резултатност. Но не, е, планирам обаче осъществяване на такива диалози сам, е, с много малко изключения. И тези изключения засягат отношение от критично значение за Европейския съюз. Например, с Мексико миналата година е, Мексико се очерта като е, много активен участник на форумите за правата на човека в глобален мащаб. Също така е, с Южна Африка ще поддържам диалог с Африканския съюз. Също се надявам след няколко месеца да мога да започна такъв диалог и с Мянмар. По отношение на промяната която може да се желае. Мисля, че в целия процес на такива диалози трябва да привлечем много по-активно гражданското общество. Това направихме с Мексико на миналия диалог. И е, сега след около месец ще имаме нов диалог, ще го направим и с Африканския съюз. Какво означава това? То може да възприеме много форми. Но в тези два случая ние успоредно с официалния диалог провеждаме и семинар с гражданското общество. То участва в организацията на този семинар и в неговото провеждане. И хората, представители на гражданското общество, могат да споделят как те виждат правата на човека и заключенията, до които са стигнали, се съобщават в началото на официалния диалог, така че да могат да бъдат взети предвид. Трябва да се създаде три, триъгълник на сътрудничество. Тоест, не само ние да си говорим с гражданското общество, а ние да говорим с гражданското общество от една страна и с правителството на съответната страна от друга. Трябва да се ориентираме в повече е, отношение и аспекти към резултатите. Тоест, е, трябва да изслушваме повече тежденията на другата страна за нарушенията на правата на човека. В никакъв случай не трябва да се лишаваме от тази информация. Също така, трябва в тези диалози да възприемем подход ориентиран към ресурсите може би всеки път е, трябва да слагаме в дневния ред не 10-15 теми, а само една или две конкретно определени теми, за да може да се препоръчат специфични мерки, чрез които ние да допринесем за усилията както на правителството, така и на гражданското общество в съответната страна да преодолее проблемите с правата на човека е, и да получим одобрение. И в периода между е, два, двата диалога последния и следващия, тези мерки да получат конкретно претворение. Да не стане така, че да се съберем, да си обсъдим колективно прекрасните актове за правата на човека и след това до следващия диалог всичко да замре. Най-сетне, както вече казах, от момента в който поех задълженията си, казах на държавите членки, че, аз, че те трябва много повече да се подготвят да а, отговарят на основателни или неоснователни, на преувеличени обвинения, които се чуват по техен адрес в диалога за правата на човек. И наистина държавите членки много при сърце възприеха тази задача и сега започнаха да дават информация по въпроси, които често се поставят. По въпроса за Украина. Ще кажа, че има решение за създаване на целева група в, службата за външни действия за координирана реакция на политическите измерения на кризата с оглед на ставащото. Днес между посланиците ще се извърши обмен на виждания за Украина. Кати Аштън вчера е излязъл с декларация за осъждане на насилието и с незабавен призив за възобновяване на политическия диалог. Е, ние масово присъстваме е, в тази криза, е, както когато тя започна преди няколко месеца, така и сега и следим за осъждането на нарушенията на правата на човека и се опитваме също така да изиграем ролята на посредник за тяхното прекратяване. Комисарят Фуле също взе отношение към ставащото в Украина и доколкото разбирам, може би обмисля посещение. Наистина, е, в Украина става нещо е, особено обезпокоително. Вие направихте връзка с положението в Русия. И наистина е, нови взрив на народен гняв, тази ангажираност на гражданското общество бе резултат на новоприето законодателство, което отразява или в някои случаи дори е по-лошо от съответното законодателство в Русия разбирам, че трябва да внушим това послание. дори за кратко в демокрация не може да се използва сила така не можете да обоздаете народа. Е, всъщност е, в тази част на света е, има десетилетен опит репресия се използва и ние трябва да бъдем лидери в нейното оборване. Срещнах се с господин Долгов и надълго и на широко говорихме по тези въпроси. Както можете да си представите, специално акцентирах върху закона за неправителствените организации. И аз се опитвам да работя в тясно сътрудничество и с Русия за изпълнение на препоръките на съвета на Европа. Те са негов член. Така че, ако се изпълнят тези препоръки, ще бъдат решени проблемите и с закона за чуждестранните агенти и с закона за правата на лицата с различна сексуална ориентация. След Сочи, когато прожекторите на общественото мнение вече не са насочени към Русия, тогава ще дойде трудния, трудното. Е, тогава ще е наистина трудно да се гарантира преодоляването на трудностите в областта на правата на човека. Ако тези, които следят работата ми си спомнят, аз съм много красноречиво и на висока гласа изразявам притесненията си във връзка с нарушенията на правата на човека. Това прави, разбира се, и Кати Ащен, както и много други колеги от Европейския съюз. Господин Донскис. Е, е, радвам се, че сме съгласни в 99% от това, което казвате, но единия процент разлика може да е катастрофален понякога, както е единия процент разлика в ДНК-то между, между шимпанзето и човека. При нас разликата не е катастрофална и много ви благодаря за подкрепата. Както знаете, Русия е огромен проблем. Голямо предизвикателство. Преди месец и половина бях там и основната цел на посещението беше да се срещна е, с, с всички основни неправителствени организации в Москва и да изразя публично нашата подкрепа за тях, както и да излъча послание към руското правителство и руското общество, че неправителствените организации не са врагове, не следва да бъдат сплашвани и потискани те са ваши подкрепители, поддръжници, въпреки че не могат да не подкрепят едно или друго лице индивидуално. Това е демокрацията. Също така се срещнах с някои институции за правата на човека, омбудсман, човек, съвета за правата на човека, надзорния комитет на затвора в Москва и някои други. Възнамерявам да задълбоча това сътрудничество. Възнамерявам да направя така, че Европейският съюз да се обгради с всичките възможни подходящи съюзници за борба за подкрепа и опазване на правата на човека. Ние трябва да подкрепяме е, всички в Русия, които смятат, е, е, че положението може да се промени към по-добро. И в този смисъл и аз работя с Русия, включително и с руското правителство. Ние не сме безмълвни за Русия. Е, не, не сме безмълвни. Е, ние е, поставяме акценти върху ставащото в Русия. В диалога за правата на човека и на други форуми много изявления се правят за правата на човека в Русия. Кати Ащен е направила безброй декларации в тази връзка. За съдебния процес за Болотная, за каквото се сетите. Всъщност не виждам причина един доклад като този, който вие споменахте, да се превръща в нещо повече, отколкото е. Не бива да преувеличаваме. Това е посланието, което се опитвам да внуша на Русия. Не се опитвайте да бягате от собствените си проблеми, опитвайки се да откривате проблеми другаде. Първо създайте механизми е, за справяне с вашите проблеми, вместо да се опитвате да ги изостряте или да ги прикривате. В този дух ще продължим и да сътрудничим с тях. За Китай. Вижте. В началото казах, че човек трябва да бъде оптимист. Посещението ми в Китай както казах, беше доста продължително. Ние е, използваме така наречената е, мека или умекотена сила не само там, където се използва твърда сила. Онези, които са следили посещението ми в Китай, знаят, че доста говорих там. Подчертах основния проблем, който съществува в момента – задържането е, на лица, които свободно изразяват вижданията си. Зная, че е, това не бе прието от китайската страна с удоволствие. Е, но аз е, честно казвам каква е нашата позиция. Аз мисля, че извеждането на е, стотици хиляди хора от бедността е много положително, но то не е всичко, което Китай трябва да направи. В дискусиите казах, че имам мечта. Да, малко като Мартин Лутър Кинг. Казах, че преди е, няколко години, когато Европейския съюз, САЩ и други страни говориха за околната среда, за емисиите на въглероден двуокис е, и започнаха да въвеждат тавани и мерки за ограничаването им, вие в Китай казахте, това е страшен заговор на Запада да превземе китайската економика, да не се развива тя, да не се развива Китай. А няколко години по-късно Китай се оказа в челните редици на промяна на економиката, съчетана с нейното озеленяване и екологизиране. Тоест, това, което преди няколко години беше възприемано като западен заговор за съсипване на Китай, всъщност превърна Китай в пионер, в, в водител – не виждам защо това да не въжи и за правата на човека. Днес Китай е, обвинява Запада, е, че това е заговор за съсипване на Китай. Цитирам. Но това не е така. Това не е повече така, отколкото е било при емисиите на въглероден двокис преди няколко години. Всъщност, аз казах, има мечта Нека след няколко години Китай да се окаже водеща сила в разискванията за правата на човека и да установи, че правата на човека не подриват економическото развитие, а всъщност го подпомагат. Госпожо Латворд. Или Сара. Мога да се обърна и така. Дали съм оказал влияние е, за прилагането на правата на човека и тяхното спазване вътре в Европейския съюз. Както знаете, е, моят мандат е, изрично изключва възможността да оказвам такова влияние. Аз не мога да се намесвам във вътрешната за, за Съюза политика в областта на правата на човека или да участвам в дискусии в тази връзка но се надявам, че съм съумял да помогна вниманието да се ориентира към някои от проблемите е, вътре в Европейския съюз, е, като подчертавам колко е важно Съюзът да е последователен, еднакво последователен и във вътрешната и във външната си политика в областта на правата на човека. И е, това включва дискусията за е, механизмите. Нали, е, има въпроси, които други ми поставят. Някои държави членки е, вече започнаха да се подготвят е, и е, да дават отговори на въпроси, което има значение и за вътрешната политика. Надявам се, че това все пак съставлява принос. Това е някаква помощ от моя страна. След няколко месеца ще посетя САЩ Имаме консултации по въпросите, е, свързани с правата на човека, доста често с САЩ. И се надявам, че ще мога да поставя някои проблеми, е, които е, така все още тежат върху нашите отношения. Ще го направя открито, например за Гуантана му и някои други въпроси. Ана, не съм чула за, чул за срещата вчера, но мисля, че не е съвсем точно да се казва, че Европейският съюз е непоследователен. Това показва личният ми опит. Аз официално посетих Бахрейн преди е, съветът на GCC, е, който се проведе там е, няколко дни преди посещението. Опитах се да се срещна с затворници в затвора. Това беше така наречения затвор Джо публично призовах за тяхното освобождаване. И два дни по-късно е, в прес-комюнике от съвета GCC, е, е, върховният представител Кати Аштан също отправи същия призив. Не е честно да се казва, че не сме направили това. А от тогава насетне постоянно оказваме дипломатически натиск. Същото правят и някои държави членки. Не съм видял последната декларация, която вие цитирахте, но Окоръжаващо е това, че националният диалог може би сега ще се възобнови. Както знаете, ние отдавна говорим за това и призоваваме към него. Бахрейн е в специфичен регион на света. Там има доста специфични проблеми с правата на човека, които много често обсъждаме. И ние винаги сме били твърди, принципни и открити, когато говорим за нарушенията и е, отказваме необходимата подкрепа за тяхното преодоляване. Това дава знак на другите. Срещнах се и е, с организации е, за правата на човека, когато бях в Бахрейн, изразих нашата подкрепа е, за тях е, и това винаги сме го правили. Особено е, имам предвид тук е, Южен Бахрейн. Сега, Барбара, диалога за правата на човека. Много добър въпрос е този за международното хуманитарно право. Това е една слабост, която констатирах е, почти в началото на своя мандат. Наистина е, има проблем с международното хуманитарно право и е, с това е, как да се провери ставащото на място. Някой път можете да го проверите и потвърдите, а друг път не можете. Имам предвид вие сам да е, потвърдите е, това, което става на място и да се уверите, че то наистина става. Защото а, тези, които са на място, а, не разпространяват информация за това, което правят. Поне не детална информация. Например, Международния комитет на Червения кръст не го прави, защото той работи поверително. И а, много а, често а, просто такава информация не достига до нас. Според нас а, трябва да има по-широко сътрудничество. А, с неправителствените организации на място, по-широко сътрудничество с МКЧК, доколкото за тях това е възможно. Това ще бъде е, съществено подобрение. Защото в Сирия, е, в Централно Африканската република, навсякъде където днес има въоръжени конфликти, централно място заема международното хуманитарно право. Ние говорим за това на висок глас. Опитваме се да присъстваме и да внасяме реална разлика в положението. Например, Съветът по външните е, работи е, реши е, Европейският съюз да изпрати военна мисия за 6 месеца в Централно-Африканската република това. Значи за нас това на практика е действие, което подпомага спазването на международното хуманитарно право. Това въжи не само за Централно-Африканската република, но и за други региони. За Централно-Африканската република трябва да ви кажа, че преди месец, месец и половина, преди коледа, получих спешен призив а, от отец Орайли, който е свещеник в региона. А, той а, се стреми да допринася за спазване на правата на човека извън столицата, където няма присъствие на чуждестранна хуманитарна помощ и работници. Той казва, че има много голяма опасност и християни, и ам, мисиомани да бъдат жертва на клане. Е, незабавно ангажирахме нашата делегация. Е, службата за външни действия, френските войски на място, всички се събраха е, след като аз се свързах с тях и някъде за часове, може би най-много за ден, успяхме да изпратим военно присъствие и да спасим хората, които имаше предвид отец Орайли. Значи може да се каже, че борбата за правата на човека е трудна. Тя се води на принципа две стъпки напред, една стъпка назад. Трудно е. Обаче да, ако Европейският съюз може да присъства и да спасява човешки живот а, в а, решаващи моменти, това е много сериозно постижение. Това означава, че никой човешки живот не е обявен за такъв без значение, за нещо, от което можете да се откажете с лекота. по време на а, военните операции. А, също така а, трябва а, да има а, наблюдатели, хуманитарни наблюдатели, които да следят за спазването на международното хуманитарно право от страна на военните сили. Естествено, че положението е, е трудно, трудно се осигурява достъп за такива хора, обаче е, е необходимо да настояваме на тези наблюдатели, защото те всъщност помагат на военните. Парламентът има огромна роля за правата на човека. Е, знаем, че вие нямате решаващ глас във външната политика, но всъщност вашия политически глас е много силен. В много случаи резолюциите на парламента много повече смущават правителствата, доста е от казаното от която и да е друга институция. В някои случаи резолюцията на парламента ако приветства подобряването на положението с правата на човека в определена страна, също потенциално може да има по-голямо отражение е, за запазване на тази инерция и темпо е, за положително развитие отколкото чието и да е друго изявление. Е, мисля, е, че това е много-много е, важна роля на парламента. Също така, често пъти парламентът оглавява мисиите за наблюдение по време на изборите и това оказва огромно влияние върху тяхното произвеждане. Че в целевите групи има винаги членове на парламента. Аз настоявам за това и се надявам, че в следващата легислатура ще се установят още по-тесни връзки между вас а, и Европейската служба за външни действия. Сега економическата политика а, и връзката с правата на човека чрез интерпарламентарните делегации и чрез други форуми, някой път вие дори още по- активно присъствате в тази сфера в някои страни, отколкото ние. Истината е обаче, че често пъти хората ни казват, хората нямат Подслон, хората нямат покрив, хората нямат храна. Какво да направим за тези права? Често не ги наричаме права на човека. Обаче истината е, че да се постигне резултат в тази сфера е равнозначно на чудо от гледна точка на доверието към вас. Е, защото е, след като осигурите економическите права, това означава неотстъпна защита и на политическите и гражданите права. Тези, които нямат политически и граждански права, обикновено са бедни. И обратното е вярно. Затова ние трябва да утвърждаваме правата на човека универсално, глобално, да бъдем по-видими и е, се надяваме, че е, нашата видимост ще проистича от резултатността на нашите действия, а не обратното. Ще продължим да работим с Европейския парламент в още по-тясно сътрудничество. Това наистина може да доведе до промяна. Драги колеги, ако не се видим отново, пожелавам ви успех на изборите. Надявам се, че макар и неофициално през едните месеци ще продължим разискването в рамките на моя мандат. Разискването за моята работа. Благодаря, Ставрос. Ще продължим е, работата до април. Там до април е натоварен дневният ни ред. Е, и след като приключи изборите можете да бъдете сигурен, е, че е, подкомисията Друа веднага ще почука на вратата ви, за да ви покани в следващия мандат. Благодаря сега, моля колегите от Западна Папуа да дойдат тук на трибуната, за да можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Нека започнем. Ще продължа на полски. Надявам се превода ще е на лице. И така, минаваме към следващата точка, именно изслушване за правата на човека в Западна Папуа, Индонезия, Приветствам всички с добре дошли. Имаме доста масирано представителство тук на трибуната. Имаме гости, експерти, които ще представят положението чрез различни изследвания, чрез поделяне на опит който често е тежък. Индонезия и Европейския съюз са важни партньори. От 2009 година насам има сътруд... споразумение за сътрудничество Всъщност това е първото споразумение, подписано между Европейския съюз и страна членка на АСЕАН. От 2010 година насам водим редовен диалог с Индонезия по въпросите за правата на човека. Последната такава среща бе проведена на 15 ноември миналата година в Брюксел. Нашите гости по-рано комисаря Ламбренидис посети Джакарта миналата година през ноември месец. Папуая е част от Нова Гвинея и всъщност от 69-та година е част от Индонезия. 2001 година и бе даден специален автономен статус статус в рамките на Индонезия. Според много наблюдатели тази автономия не е достатъчна, за да бъдат преодоляни пропуските в економическите и политическите потребности на местното население в Западна Папуа. Има тежки проблеми, които са голямо предизвикателство, като например разпределението на приходите, гарантирани от е, експлоатацията на природните богатства. Тази провинция е много богата на полезни изкопаеми, злато, мед, има горски масиви, има газонаходища, има и друг проблем или важен елемент на този дебат е свързан с автономията или независимостта. Също така и маргинализирането на а, местното папуаско население притока на мюсюлмани от Индонезия, в то първоначално населението е предимно християнско, създава напрежение между етническите групи. Демографския баланс се променя в резултат на всичко това и съществува риск местното население да се превърне в мълцинство на собствената си територия и в областта на вероисповеданията, и в областта на културата. Въпросът с правата на човека е изключително спорен. Има дискриминация в образователната система, здравеопазването, има економическа дискриминация защото се налагат ограничения също и на свободата на словото и политическата дейност. Такава дейност е, се разглежда като опит за сепаратизъм, което пък е, води до повдигане на наказателна отговорност, лишаване от свобода. Има също така и а, информация за нарушаване правата на човека от страна на службите за сигурност, а, използване на изтезания. Поне 25 души са загубили живота си от октомври 2011 до а, март 2013 година в резултат на проучванията от Европейския парламент и неговите представители стигнахме до тези данни. Що се отнася до а, носенето на отговорност от извършителите на изтезания, всъщност това не е предвидено по наказателния кодекс, което пък води до безнаказаност. за да бъде направен такъв преглед, да се проведе обсъждане по тези въпроси. А, ние сме поканили трима гости днес. Само двама от тях са тук, дошли от Индонезия. И според вътрешния ни правилник, аз ще дам думата и на негово превъзходителство посланика на Индонезия, господин Оер, Ое Гросено. И а, представителя на службата за външна дейност на ЕСЕ, господин Максуини. Ще дам думата и на госпожица Ариан, която представлява населението в Папуа. Това е една общност за национална солидарност в Папуа. Те се занимават с застъпничество за правата на човека и други въпроси. Организацията обхваща различни студентски движения в Папуа, изразява солидарност с стъчкуващи и тя откликва на необходимостта от по-добра организация на действията на гражданското общество, за да повлияе на правителството в Джакарта и неговата политика. Така че господа Зели също така се занимава с защита правата на жените и подпомага движението Свободни жени със седалище в Джакарта. Поканили сме нашите гости, за да засегнем въпросите за правата на етническото население в Папуа, наплива от мигранти в района правото на достъп до образователната система, здравеопазването и като цяло подхода на правителството в Джакарта към създалото се положение в Папуа. Вторият ни гост е господин Норман Вос, който представлява Организация за защита на правата на човека, Международна коалиция за Папуа се нарича тя. Това е също и мрежа, работеща в Западна Папуа, следи състоянието на закрилата на правата на човека и търси мирно разрешаване на конфликти в тази асоциация влизат и други а, групи и тяхната работа е представена в ООН Европейския съюз. До 2012 година господин Вос е работил за Комисията за правата на човека в Азия учил е в Абърдин по международни въпроси и също така и в Хонг-Конг. Ще обсъдим въпроси свързани с изтезанията, задържането на лица, убийството на лица, състоянието на политическите затворници, въпроси свързани с безнаказаността на извършителите и представителство в ОНЕ. А Виктор Мамбор е нашия трети гост, който представлява Алианса на независимите журналисти, сектор Западна Папуа. Той е ръководител на този а, отдел в Алианса на независимите журналисти и следи за положението на независимите издания и а, работи за Таблой Джуби, което е независим вестник. Той е главен редактор. Освен това се явява и кореспондент на Алджазира за Западна Папуа. Координатор е и на проекта, а, който цели а, защита на народа и а, горите в Папуа. Работила е като консултант за Световната банка, за Международната организация на труда и а, проекти на Световния съвет за дивата природа. участвала е също така в много обучения на журналисти и а, по събирането на документация за правата на човека господин Мамбор ще ни предостави информация за положението на журналистите в Папуа и ще се спре на случаите на убийства на журналисти от страна на централната власт. В това число ще се спре и на достъпа на чужестранни журналисти до Папуа. Поради липсата на време ви предлагам да направите 7-минутни изказвания първоначално, което ще бъде последвано от въпроси от залата, от европейските депутати. И ще дам думата и на представителя на външната, службата за външна дейност на ЕСЕ и на посланника на Индонезия. Искам също така да ви кажа, че сред нас е господин Донскис, който всъщност предложи да включим тази точка в дневния ред. Просто исках да подчертая този въпрос. И сега давам думата на госпожа Зели Ариан за нейното представене. Моля да се вместите в предвиденото време. Благодаря. Добър ден на всички, особено на посланника на Индонезия тук в Европа. Аз ще се изкажа от името на гражданското общество в Индонезия, в Западна Папуа, които са много разочаровани от отношението на индонезийските власти към Папуа искам да кажа тук на представителя на индонезийските власти, че не можем да се самозалъгваме, що се отнася до нарушаването на правата на човека в Папуа. Трябва да го признаем този факт. И искаме да се обърнем с молба към подкомисията а, по правата на човека в Европейския парламент света поздравява Индонезия, но трябва да си признаем, че след толкова години реформи в Индонезия няма никаква промяна в нагласите на правителството спрямо Папуа и гражданските права там. репресиите, упражнявани от време, по времето на диктатурата на Сухарто, за да бъде мазана дейността на групи, които се застъпват за независимост, продължава. Мирният диалог като средство за намиране на компромисно решение, така както бе заявено от президента Йодойоно през 2010 и повторено през 2011 и предложено от заинтересованите страни в ППО, все по-малко привлича поддръжници в Джакарта и администрацията там. Целта на Джакарта е да изкорени а, несправедливостта и бедността в а, Папуа. А, разделянето на административните райони в нарушение на закона, вливането на средства, което а, всъщност се използва от елита и създава корупция, а, всъщност а, води до това, че а, няма възможност за участие на населението в Папуа. И подходът към Папуа се провали и би трябвало да бъде подложен на оценка. Този подход е тясно обвързан с старата парадигма за развитие. Хората на Папуа биват разглеждани като враг, а не като част от семейството. Обвинява се елита в Папуа за провалите но е необходимо в същото време да се оценят и самите политики и начините по които а, правителството възприема ПАПЛА. Законът номер 21 2001 година, който предвиде разделение на провинциите в Папуа, чрез президентски указ през 2003 година, всъщност влуши отношенията между Папуа и Джакарта. Без да се направи някаква обща оценка на текущата политика, правителството е, създаде звено за ускоряване на развитието на Папуа и Западна Папуа през 2011 година и по-късно прие предложението на губернатора на Папуа Лукас Сенембе за специална автономия плюс от 2013 година, което просто е разширяване на властта на губернатора. Демократично участие нямаше от страна на народа. Решението на конфликта и, е, може да бъде устойчиво единствено и само ако бъде консултирано с организациите на гражданското общество, народа на Папуа и различните е, регионални власти. Към днешна дата Папуа всъщност е най-богатата на природни изкопаеми провинция, но е с най-голяма бедност и с най-нисък индекс за човешко развитие. Разрешаването на економическите проблеми, изграждането на инфраструктура, развиване на здравеопазването би спомогнало за преодоляване на проблемите, но контролирания приток на средства в тази провинция само допринесе за развихране на корупцията и отежняване на бедността в източната част на Индонезия Папуа се явява всъщност звездата на развитие. Последния генерален план за разширяване на економическото развитие на Индонезия е в действие. Европейския съюз всъщност е на четвърто място като най-голям партньор на Индонезия след Япония, Китай и Сингапур и е вторият най-голям инвеститор. Съответно би могъл да окаже натиск върху правителството за по-голяма отвореност на економиката, което да бъде последвано и от отвореност а, в подхода към разрешаване на конфликта. Този диалог никога не е започвал и вашия натиск е изключително важен, а междувременно трябва да се контролира разполагането на военни части. Трябва представителите на ОНЕ да могат да посещават района, трябва да бъдат освободени политическите затворници, застъпниците за правата на човека и журналистите да бъдат закрилени. И правото на сдружаване и организиране на протести трябва да бъде гарантирано в тези части на Индонезия. Джакарта е, а, не проявява особен интерес към провеждането на диалог с Попла по две причини. А, рамката за единност на а, Индонезия не се поставя под въпрос. Освен това не се провеждат разследвания за различните случаи на нарушаване на правата на човека. А, един от най-видните примери в а, това а, отношение е в мене и а, Васьор. Не се разследват и случаите на тежки нарушения на правата на човека, а, но в прокуратурата нещата са стигнали до застой. Трябва да се промени цялостния подход от централната власт в Папуа и въпреки, че президента Юдионо в миналото е отправил обещание да под подкрепя този диалог, неговите изказвания до тук се оказват само празни припъс, приказки. Расте загрижеността на международната общност за положението в Папуа и това е отбелязано в редовния доклад от 2012 година, а също така и на другите държави в Тихия океан. Следователно е изключително важно да се насърчи централната власт да изпълни поетите ангажименти и да постигне напредък по мирното разрешаване на конфликта в светлините на предстоящите национални избори през април и август 2014 година. Слагането на а, край на нарушаването на правата на човека е предпоставка за мирното и устойчиво разрешаване на конфликта с Папуа и прекратяването на страданията на народа в тази част на Индонезия. Следващият ни оратор е господин Норман Вос, застъпник за права на човека. Благодаря. Западна Папуа е място маркирано от страх, насилие, военно присъствие, изолация, социални а, разлики, а, експлуатирането на а, е, природните ресурси обикновено се осъществява без съгласието на местните, местното население и а, все повече а, население има от а, не папуански происход, което марганизира местното население, което сега е а, по-малко от 50% от населението. Много военно присъствие, специални полицейски а, сили, а, миналата а, седмица беше докладвано а, докладвана смъртта на активиста Дани Когоя на 15 декември. Той ам, се е страхувал за живота си в Индонезия, в Папуанова Гвин нея. Той получава а, медицинска помощ за крака си, който е ампутиран преди това, без негото съгласие в а, Папуа и ам, в последствие на а, неговото арестуване на 2 септември 2012 година. А, смъртта му е резултат от. А, се установява резултат от а, присъствие на химически а, е, вещества в а, е, неговия черен троп. А, е, съдът в Ванимо призовава, нарежда аутопсия, а, така че остава съмнението за смъртта на Дани Когоя а, поради отравяне. Повече от 25 а, незаконни а, убийства в Папуа са установени в селата и отдалечените селища има много военни намеси. През 2011 година, през юни месец, след като военен камион сгазва дете от папуански происход, хората се ядосват, тъй като знаят, че няма как да разчитат на съответните процедури срещу а, военния персонал. Те нападат а, а, войниците, като това води до смъртта на единия и а, съответно а, наранява други. В ответ а, батальон напада а, селото, убива Елинус Йоман и наранява много други селяни, като, 60, е, като голяма част от тях са прияти в е, болниците е, и изгоряват, изгорени са 64 сгради и така нататък. През 2013 година на 26 септември на Хор Стефано Сялък е задържан от полицейските власти, измъчван в продължение на час, включително е стъпвано с тежки обувки върху различни части от тялото му и е бит с кабел. След това е преместен в Абепура и освободен на следващия ден. Като резултат от мъченията той не може да дъвче поради а, издуванията, а, кървенето и едва успява да се предвижва и да ходи. Местно папуанско население бива задържано дори по време на мирни акции. Например, при развяване на флага с папуанската утрена звезда или посещение на демонстрации срещу правителството, а при задържане те са изправени пред дълги присъди за лишаване от свобода също могат да бъдат задържани, като за основание се взема закона за спешни случаи, ако да речем те имат малко нощче. През май 2013 година Върховния комисариат по човешките права на ОНЕ, Нави Пилей, издава заявление срещу а, липсата на свобода на изразяване в Западна Папуа. Поне 70 политически затворници излежават присъди през декември 2014 година в а, затворите в Папуа. Ние призоваваме а, парламента да а, окаже влияние на правителството да освободи политическите затворници затворници от 2012-2013 година е отвоен броят на тези политически затворници. 29 са обвинени в конспирация и подбуждане към държавна измяна в сравнение с 2012 година. 112 политически ареста са докладвани през ноември 2013 година. Местното папуанско население страда вече повече от 50 години от насилието от страна на индонезийските е, сили за сигурност. Например, е, Комисията за човешките права в е, Азия публикува доклади за масовите убийства по време на военни операции срещу граждани в папуанските е, местности. Е, хиляди папуанци са убити между 1977 и 1978 година. Комисията призовава за критерии за геноцид, е, които да бъдат спазени, за да се изгради отчетността и да се уважава истината за жертвите и оцелелите безнаказаността и конфликта в а, Папуа а, продължават и а, не се защитават активистите за човешките а, права, трябва нарушителите да, за да бъде потърсена отговорност според международните а, норми. Индонезия се нуждае е, трябва да предостави е, достъп за е, механизмите на ООН по отношение на човешките права. През 2012 година имаше цялостен преглед по време на съвета на ОНЕ за човешките права и макар да беше поканен представител. Той през 2013 година отложи своята визита и не се е състоя до момента. Различни механизми на ОНЕ, чуждестранни журналисти, дипломати и неправителствени организации не, нямат достъп до региона и не могат да се срещат с гражданското общество там поради изолационния подход на Джакарта, работата на гражданското общество и на местните на местното население е ограничена и техните човешки права са а, потъпкани. Този а, конфликт се нуждае от диалог. Ние призоваваме Европейския съюз да подкрепи президент, а, президента Юдойоно а, за да се проведе диалог с Папуа между а, да се отчитат и хардлайнерите и от двете страни. А, Джакарта не а, провежда този диалог и продължава насилието. А, и напрежението ескалира. Папуа трябва да се отвори и да се спазват нормите за човешките права и по отношение на папуанците трябва мирна и устойчива промяна, която няма как да се очаква в такъв климат на страх и репресия. Благодаря, господин Вос. Нашият следващ гост е господин, господин Виктор Мамбор. Той разполага с 7 минути. Благодаря. Най-голямата трагедия е когато държавата не спазва свободата на медиите. Няма демокрация без свобода на пресата. Като цяло, а, свободата е а, основен аспект на, на свободата на изразяване. Закон 40 1990 1999 година за медията и за медиите и пресата а, е постановява тази а, свобода, но а, жителите на Папуа не могат да се възползват от нея. През последните пет години Алианса на независимите журналисти а, формира за много случаи за сплашване и насилие срещу журналисти. 2010 година и в следващите години се увеличава броя на случаите. Убийства на журналисти през последните години са много. През 2010 година Ардиан Сих Матриас от Тавойджуби е убит с, а, чрез отдавяне в река, след като публикува а, разследване за нелегалната сеч. Между... Независимия Алианс на журналистите е помолен първоначално да спре дадени разследвания, след това има и изплашвания, включително към семействата на журналистите. В крайна сметка полицията прави заключението, че Е, всъщност е, случая с журналиста е самоубийство, а не убийство. На 3 март 2011 година Банджир Амбарита от Джакарта Глоб е а, е, убит в, от а, неустановен лице в Джаяпура. Разследванията на журналиста са за а, сексуално насилие от страна на полицейски служител а, по отношение на затворничка в а, полицията в Джейпура. До момента обаче няма резултати от последващото разследване. Ние призоваваме вашата комисия да настоява за пълно разследване на всички случаи на насилие срещу журналисти в Индонезия и да се преустанови безнаказаността на нарушителите в тези случаи, като двата цитирани в Джакарта и Джаяпура. Виждаме, че има различни стандарти между местните и международни и е, медиите в Папуа и извън Папуа. В е, символа на папуанската идентичност, е, флагът с утринната звезда може да се използва извън Папуа, но не и там. В случая на Пелита Мегазин полицията забранява брой от 2013 година, което потвърждава двойния стандарт по отношение на Папуа. Според а, е, активиста за човешките права и журналист Андреас Харсоно, официални документи а, в, от 2011 година показват, че индонезийските военни а, използват различ, а, повече от а, десетки индонезийски журналисти като информатори. Тези доклади и информация са свързани с а, разводняването на информацията през социалните медии и посредством блогърите. А, губернатор на Папуа през септември 2013 година прави заявление по окана за чуждестранни журналисти да видят, че няма ограничения и Реалността обаче по отношение на достъпа е различна. Макар провинциалното правителство да не установява рестрикции и, и повдигна този въпрос от страна на губернатора да се цени, всъщност властите е, издаването на е, разшире, разрешение за достъп не е в е, ръцете на папуанците, а в, национал, в ръцете на националното правителство, централното правителство, чрез съответния клирингхаус. Чуждестранните а, журналисти трябва да подават заявление в а, звената по а, от, а, външни работи, за да а, информират точно с какво а, ще се занимават, кого ще се срещнат. А, клирингхаусът а, включва 18 а, различни звена на индонезийското правителство, включително и тези за а, на полицията и на военните. Този процес се прилага единствено за журналисти от Западна Папуа. Журналистите, които пътуват без а, разрешение, се включат в черният списък и им се забранява достъп до Индонезия и кореспондентите, които живеят в Индонезия, трябва да се справят и с риска от това да бъдат а, техния иммиграционен тяхното разрешение да бъде отменено. Също така имат възможност и по този начин да се изопачават перспективите и гледащата за международните журналисти. В Алианса на независимите журналисти в Джейпура също се отбелязва, че сплашването и насилието срещу журналисти се увеличава всяка година, макар да има добра представа за ролята и функционирането на пресата, не се разбира това така добре от служителите на по-низко ниво. Това води до насилие срещу журналистите, което се увеличава всяка година. Процедурата клирингова къща се отразява на чуждестранните журналисти и това трябва да бъде преустановено, тъй като пречи на свободата. И за това призовавам парламента да а, прави призив към индонезийското правителство да позволи свободен достъп за международните журналисти, както и да защити работата на местните журналисти. И както е посочено в доклада на ОНЕ, това е приоритет за Папуа. Благодаря ви. Сега бих желал да дам думата за дискусия. Първия получава колегата Донскис но искам да ви припомня, че разполагаме само с 20 минути. Това са 20-те минути до края на нашето заседание. А, ще трябва да изслушаме и представителя на службата за външни действия, както и посланика, тъй че не разполагаме всъщност много време. Заповядайте, господин Донскис. Благодаря. Смятам, че тази дис си е много ценно и е много добре да проведем такава в нашата подкомисия за проблематиката, свързана с Западна Самоа. Има общества, които са много комплексни, с много култури и същевременно много успешно вървят към съвременността, с зачитане на правата на човека, с възприемане на най-високи стандарти в политическата а, практика. А, и все пак а, остават проблеми. Смятам, че това, което става в Индонезия, може да бъде повод за много важен диалог. А, по въпросите свързани с Западна Папуа. Това е, е причина за е, сериозен дебат. Дали става дума наистина за сепаратизъм или повече за чувствителност е, и желание да се спазват правата на човека, като се избягват двойните стандарти. Имам предвид правата на човека, характерни за всяко човешко общество. мисля, че релативизмът тук може да не а, а, помогне. А, става дума за политика. Не става дума за липса на разбиране и за проблеми в, в диалога между различните култури. И ми се струва, че не трябва да допускаме подмяна на терминологията – да заместваме политическия дебат, представяйки го като културен. Защото от това какъв ще е характерът на дебата, ще зависи и характерът на решението. Не можем нещо, което е политическо по същината, да го избутваме въгъла, наричайки го проблем на общуването между различните култури. Благодаря ви. Мадам Гомес. Yes, I... Госпожа Гомеш. Искам да благодаря на докладчика за доклада, който Комисията по външни работи прие тази седмица в контекста на споразумението за партньорство и сътрудничество с Индонезия. Това споразумение е много подходяща основа за решаване на проблемите, на които е посветено това изслушване. Бях поразена от казаното, особено от двамата граждани на Индонезия господин Мамбо и госпожа Саяна. Защото това, което чухме от тях, наистина показва доколко в Индонезия е настъпила драматична, драстична промяна. Те са тук и могат да говорят свободно пред нас. Бях в Индонезия преди няколко месеца, за да събера материал за своя доклад. Е, наистина там се върши много за открито поставяне на проблемите. Промяната е голяма. Спомням си, за пръв път, когато стъпи кракът ми в Индонезия през 99-та година, дори никой не говореше за Папуа. Папуа беше забранена дума Споменаваше се само а, официалното название, което бе съвсем различно. А днес се говори открито за Папуа и това означава голям напредък. Всичко, което чухме за Индонезия, се казва тук съвсем открито. Естествено обаче, много остава да се направи. Съгласна съм, че има много проблеми. Има проблеми в образованието, това е вярно. Има проблеми и от културно естество, тъй като е на лице специфика. Културна специфика е, в Папуа. И това е едно огромно богатство за Индонезия, което тя трябва да запази. Не мога обаче да игнорирам факта, и той бе споменат, че има много сериозно развръщане на военни сили в Папуа. Има военен контрол, че има а, мафиотски издружавания в минното дело и в горск, а, горското дело, в дърводобива. И че не всичко с правата на човека е гарантирано. Има широко разпространена корупция. Знаем, например, това, че се върви напред. Работи се, например, по случая Магницки. Това не е случай ограничен до Русия. Сигурно и в Индонезия могат да бъдат посочени хора, които са виновни за корупцията и за правата на човека. И има хора в в Индонезия, зная това от посещенията си там, които не смеят да стъпят в Съединените щати или в Европа, защото ги е страх, че ще бъдат задържани за това, че в миналото са извършвали чудовищни нарушения на правата на човека. Вярвам обаче, както бе казано, че най-важното е диалог – И за това споразумението за партньорство и сътрудничество може да бъде много важен инструмент. Вече има диалог за правата на човека и той не трябва да бъде абстрактен. Той трябва да бъде посветен на дискутиране точно на тези проблеми, които откроява гражданското общество. Индонезийското правителство и нашите правителства също виждат тези проблеми, защото естествено общуването е двупосочно за права на човека се говори и в Европа. Неотдавна посрещнахме а, председателя а, на а, парламентарна а, комисия а, в индонезийския парламент. Проведохме среща а, с. А, са докладчиците и докладчиците в сянка по моя доклад. Work to be done on Papua. И съм сигурна, че е, има какво да се направи е, в връзка с правата на човека в Индонезия. И ще използваме споразумението за съвместна работа. Това ще бъде съвместна работа между нашия и индонезийския парламент. Естествено, в момента можем да мислим за организиране на съвместно посещение с заинтересованите други институции. Според мен, спогодбата за партньорство и сътрудничество представлява изключително важен инструмент за съвместна работа с нашите индонезийски партньори, както правителството, така и гражданското общество, за преодоляване на очертаните проблеми. А те са сериозни тъй като а, наливат масло в огъня на конфликта. А това е последното, от което страна като Индонезия се нуждае. Благодаря ви сърдечно, госпожо Гомес. Давам думата на още един оратор, но го моля да бъде измаредно лаконичен. Да, много, много. Най-напред искам да благодаря на всички оратори за участието им в това изслушване. Ако не възразявате, ще, задям, ще задам няколко въпроса и ще направя някои е, бележки на собствения си, народния си език, а това е холандски. Е, Аз самия съм бил журналист, тъй че, колеги, бях впечатлен от чутото за отношението към журналистите в Папуа. Никога не съм бил в страната ви, но съм бил на много друго, на други места по света. И ми е пределно ясно, че свободният печат е от жизнено важно значение за успеха на една демокрация. Преследването на журналисти, каквото се наблюдава във вашата страна, винаги разкрива фундаментални недостатъци в функционирането на обществото, в функционирането на системата на правата на човека. Това много ме безпокои. Преди всичко искам да чуя от компетентните власти, тук е представено посолството, това, което могат да ни кажат и това, което възнамеряват да направят за преодоляване на съществуващото положение. Второ, аз също съм е, голям привърженик на правото на самоопределение. Е, не мога да разбера защо се маргинализира регион е, като Папуа по економически или други причини, но когато е на лице такова изолиране, маргинализиране, стремежът към самоопределение расте обратно пропорционално. Въпросът ми е такъв. Мнозинството в Западна Папуа Как виждат бъдещето? В рамките на държавата Индонезия, като федерация или като конфедерация или чрез друга е, система, да кажем автономия, е, без това е, да се тълкува като е, ин, заплаха за индонезийската държава. Така ли е наистина? Смятате ли, че някакъв тип автономия, реална, истинска автономия е нещо, за което може да се мисли. Автономия в рамките на Индонезия. Готови ли са да обсъждат такъв вариант индонезийските власти? И искам да чуя отговора на този въпрос както на местно, от представителите на местното население, така и от представителите на компетентните власти. Сега господин Суини представител на службата за външни действия. Благодаря, господин председател. Е, утвърждаването на правата на човека е наша е, ключова цел. Като цяло в Индонезия има голям е, успех. Децентрализацията и мирните инициативи позволиха да се ограничи бедността драстично. Това е една много свободна държава, има активен парламент, има много динамично гражданско общество. Преходът от диктатура към демокрация се дава като пример пример за региона. Много общо има между Европейския съюз и Индонезия, като се започне от силната воля да се спазват демократичните права, така както е предписано в споразумението за партньорство и сътрудничество. Създава се етичен кодекс за Южно-Китайско море. Индонезийското правителство се стреми да утвърждава правата на човека чрез демократичния форум за Бали, например. Нека да кажа, че съм съгласен с казаното от госпожа Ана Гомеш, но е много деликатен въпросът с Западна Папуа и нашата позиция е ясна. Ние зачитаме териториалната цялост на Индонезия и смятаме, че Западна Папуа е неразделна част от нея. Като цяло, по отношение на нарушенията на правата на човека, за които чухме, по отношение на свободата на печата, отношението към затворниците и други нарушения, ние в службата за външни действия много често и последователно поставяме тези въпроси чрез диалога за правата на човека. Искам да изразя похвала към индонезийската страна за участието и в диалога и нейното отношение към него. Това е начин да се говори за правата на човека. Както много добре посочи Ана Гомеше. това е двупосочно общуване, улица с двупосочно движение и двете страни задават въпроси. Но е, трябва да се е, знае, че има и атаки срещу индонезийски военни служители от страна на въоръжени групировки. А понякога не е възможно дори да се проверят твърденията за нарушение на правата на човека и за това е, бихме призовали Индонезия е, да позволява по-широк достъп на гражданското общество, неговите организации и журналистите до различните територии на страната, за да няма недоразумения. Също така Централното правителство е обещало разследване на всяка злоупотреба и нарушение извършено от военнослужащите. Това е много конструктивно. Разбираме, че има дискусии между Джагарта и някои научни институти, църковни организации в Индонезия. Това е диалог, който ние подкрепяме. Като цяло Европейският съюз подкрепя усилията на Централното правителство да стимулира развитието на региона Западна Папуа и се надяваме, че там ще има същия мир, стабилност и просперитет, като в другите райони на страната. Проектите за подпомагане от страна на Европейския съюз засяга здравеопазването, образованието и борбата с промените в климата. През последните 20 години ние сме голям донор на Индонезия и сме оказали помощ в много сфери, включително държавно управление и правосъдие. Търговия, развитие и политическо сътрудничество са други акценти на нашето общуване. Най-сетне смятаме, че индонезийското правителство наистина желая да реши проблемите в Папуа и да повиши економическото благосъстояние на населението там, въпреки политическите трудности и силно се надяваме, че тези усилия ще дадат своя плод. Благодаря, господин председател. Speaker, Следващият ни оратор е посланика. Три минути, господин председател. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на АФЕТ за това, че преди два дни препоръча Европейския парламент да ратифицира споразумението. Е, вече 27 е, е, страни са предприели такава стъпка за ратифициране. Това ще подобри отношенията, ще ги издигне на ново равнище на основата на принципа на равенство, общи ценности и взаимна изгода. Споразумението утвърждава и зачитането на суверенитета, териториалната цялост и неделимостта на Индонезия. Тази година ще ни бъде много важна, тъй като ще имаме общи парламентарни избори през април и президентски избори през юли. Това са редовни, преки, свободни и честни избори. 160 186 е, милиона гласоподаватели ще има. Това е значително по-голям брой, отколкото на а, е, миналите избори. А, е, и се надяваме, че участието ще бъде като на миналите избори, около 70% поне. Ние работим по по-нататъчната децентрализация на Индонезия и сме решили да приемем проекто закони за 22 нови региона и провинции. В момента административното деление на Индонезия е специфично и в Папуа също. Когато започна политическата реформа през 1999 година, ние в диалог с папуанските ръководители е, е, направихме предложение за обединение на някои провинции. От три се премина към една е, провинция Иранджа, ако правилно чуваме. През 2002 година самите хора от Папуа предложиха на президента сами предложиха по-нататъчни административно-териториални реформи. Значи създаването на нови региони, области и кметства е законосъобразно и също така служителите там се избират демократично. Всъщност, законът за специалната автономия от 2001 година бе изработен от лидери и учени от самата територия на Западна Папуа. Тези изменения са насочени към укрепване на автономията и държавното управление. Новото регионално ръководство трябва да се състои от папуанци. Регионалните парламенти също трябва да се състоят от папуанци. Традиционни Българската култура на папуанци е, получава специално място в обществото и се пази. 80% от е, доходите от минното дело и е, горското дело остават е, в Папуа. Е, приходите от е, нефтодобив също остават е, в Папуа, докато при други региони процентът на оставащите приходи е значително по-малък. Сега, е, за бедността. Е, според е, Световната банка бедността е била 54% през 1999 година. Обаче този процент демонстрира тенденция на непрекъснато спадане. Ние следим официалните цифри в тази връзка. Сега да се каже, че за 15 години нищо не се е променило е заблуждаващо, подвеждащо. Ние от правителството вярваме в диалога. И както се вижда, от 99-та година политиката за Папуа се отдалечава от принципа на гарантиране на сигурността и се приближава към принципа папуанците сами да управляват своята земя. И най-сетне, господин председател, много са е, предизвикателствата, много са променливите, които влияят е, върху. Трябва да се стимулира сепаратизма. Така ще помогне Европейският съюз е, на Индонезия. Едновременно трябва да се работи за развитие и против сепаратизма. Ние смятаме, че през 2012 година е, е имало много процеси, над 1600 за сепаратизъм в Европа и доста хора са арестувани. Така че ние бихме искали да чуем повече от Европейския съюз за това как балансира проблемите на националното развитие и проблемите на сигурността. Надявам се, че заедно ще можем да обсъждаме тези въпроси на платформата, която създа... ще създаде с влизането си в сила споразумението за партньорство и сътрудничество. Благодаря ви, господин посланник. Не разполагаме с много време. Скоро преводачите ще напуснат, но аз съм задължен да дам възможност на нашите гости да отговорят. Имате по една минута. Аз отново ще подчертая своя аргумент, че нищо не се е променило из основи от 15 години насам в Папуа. Говоря за фундаментални промени, което означава промени в подхода и оказване на подкрепа и свободата на словото. Може да отпускаме повече средства, да има проекти за развитие, но по отношение на демокрацията нищо не се случва. И така бихме могли да преценим дали подхода за развитие на Папуа успява и има подкрепата на народа. Без демокрация, без свободата на словото, всъщност не можем да знаем правителството може да казва едно нещо, народа да казва друго. Така че, когато говорим за фундаментални промени, ние имаме предвид демократични гаранции, гаранции, които да гарантират свободата на словото и на сдружаване. А що се отнася до това, че се вливат средства в образованието и здравеопазването, и това е важен елемент на развитието в Индонезия. Тук можем да кажем, че през 2003-2013 година имаше два случая и още други 2012. Над 543 души починаха. И тези неща продължават да се случват в различните а, провинции. Благодаря. Аз ще отговоря на това ново териториално отделение на провинции и административни а, райони. А, спрямо населението а, имаме едно несъразмерно разрастване на броя на регионите. С, стотици хиляди и милиони жители има в другите части на Индонезия, в Папуа населението е много по-малко, десетки хиляди. Всъщност създавате един административен елит, който е добре заплатен, а върховенството на закона липсва, корупцията се разраства. Сега, ако направим исторически преглед за отношенията на Папуа, населението на Папуа с Индонезия, ще видим, че имаме десетки хиляди, стотици хиляди а, папуаси, които са били избити през изминалите години, но това не се признава и не се казва. И е много трудно за местното население да каже, че индонезийското правителство ги подкрепя, уважава а, тяхното достоинство. Ето това е голямия въпрос, свързан с автономията. Би трябвало да под, бъдат подведени под отговорност а, извършителите. И а, възможно ли е а, убийците на Мония, който бе убит през 2004 година, да бъдат подведени под отговорност, например? В крайна сметка, възможно ли е да имаме а, военни, а, които да се намесват в обществения живот и демократичния процес на водене на политика. Благодаря. Напълно съм съгласен с господина, който току-що се изказа. Ако искаме да има справедлив доклад за Папуа, трябва чужестранните журналисти да могат да влязат в Западна Папуа. И е, най-доброто решение е да има един специален доклад за това, но проблема не е в достъпа, проблема е в това как правителството в е, Папуа и Индонезия прилага закона. Закона не е лош, но няма никакви ползи за хората в запада на Папуа. Например, закона предвижда военните командири и началника на полицията – да влязат в разговори с губернатора. Да, но това никога не се е случвало. Те никога не разговарят с губернатора. Благодаря, казва председателя. Моля за извинение от всички тук присъстващи за това, че се изявявам като диктатор и ви ограничавам в изказванията. Бих искал да чуя изказванията на всички и на нашите гости и на представителите на службата за външна дейност и посланника и депутатите. Темите са изключително интересни и много важни. Важни и за нас, но най-вече важни за Западна Папуа и Индонезия. Като представител на една страна, която премина трънливия път на прехода, смятам, че този доклад е от изключително важно. Най-важното е да се изгради доверие. Без доверие би било твърде трудно да бъде постигнат напредък и промяна в отношенията. Това изисква компромиси от всички страни. Не е вярно, че представителите на правителството нямат добри намерения. Според мен, споразумението за сътрудничество а, се основава на добри тенденции в а, Индонезия и е доказателство – за тези тенденции, но това обръщане към миналото е един допълнителен товар. То тежи на мислите и сърцата на хората, и, но е също така важно, както и економическото развитие. Бих искал да пожелая на нашите гости от Западна Папуа техните въжделения да се сбъднат и бих искал да пожелая на Индонезия да се умее да се справи с този труден процес. Смятам, че това е желание, което всички в подкомисията по правата на човека споделят. Определено това не е последния ни а, дебат по този въпрос. Благодаря на гостите, на представителите на комисията, на негово превъзходителство и на преводачите и съжалявам, че просрочихме предвиденото работно време. На 13, на 12 и 13 февруари ще са следващите заседания.